Right, ladies and gentlemen, uh, I think we are now ready to start. Um... И така, дами и господа, струва ми се, че вече сме готови да започнем. Събираме се вече всички оратори отпред, но нека най-топло ви приветствам от името на нашата комисия в парламента за вътрешния пазар. А, аз съм изключително горд, че съм председател а, на тази комисия и ще председателствам настоящия форум, който провеждаме днес. Това е ново мероприятие за нас. И тази идея също така се включва и в акта за единия пазар, което ще чуете и в изказването на комисара Барние. Надяваме се той да пристигне около 3.30 тук, пътува в момента с влак към нас в голяма степен тази идея се съдържа в акта за единния пазар и за нас е удоволствие, че той ще се присъедини към нас. Първо ще чуем господин Винсен Варт Куикенборн, който е министър на Белгийското федерално министерство за вътрешния пазар. За нас е удоволствие той да участва в нашия форум. Също така съм много доволен да ви съобщя, че господин Кролец също ще участва, който е а, секретар в а, Министерския съвет в Полша а, и също така мога да ви обявя, че това е един вид пилотен проект. Днешното ни събитие е за един много по-амбициозен проект, който ще се проведе по време на полското председателство през октомври 2011 година и ще продължи малко по-дълго, вероятно, с идеята за включване на много голям мащабен кръг от а, действащи лица и заинтересовани страни, които имат отношение към единия пазар. По този начин ние искаме да правим нашия ангажимент към а, единия пазар. Едно от ключовите, а, а, ключовите препоръки и за това искам също да представя и а, моят вице-председател тук на нашата комисия. А, Имате копие, разбира се, от програмата във вашите материали. Ние ще чуем и професор Марио Монти, който горещо приветствам тук. Неговия доклад също имате във вашите а, материали. Доста имате за четене след а, днешното събитие, но всички те са свързани с а, нашия ангажимент към единия пазар. Затова провеждаме днешното събитие. Също така за мен е удоволствие да ви представя други важни участници в нашата комисия, които работят по тези доклади, които ще намерите в а, вашите материали. Роза Тун от Полша и нашият колега от Румъния. Също имаме и участници от групата АЛДЕ. Така че а, и от други политически групи, т.е. представени са всички политически групи, дори макар да ги няма в дневния ред, то имаме едно активно участие. И така е наистина и началото на нашата идея за акта за единия пазар – много силно също така се интересуваме от различните начини да се справим с проблемите на гражданите, свързани с единия пазар. Механизмът, който се нарича Solvit, това е, е една програма, която може да видите представена отвън, пред залата и ние ще говорим за нея също така и в рамките на събитието и по време на сесиите аз ще имам възможност да прехвърля а, модерирането на нашето събитие на моите заместници, така че и аз ще участвам активно. А, членовете ни тук ще имат възможност да задават а, кратки въпроси на нашите оратори, но и вие всички ще имате възможност да изпратите в писмен вид въпроси, формуляр, който изглежда така, има при вас. Ние ще ги съберем и се надявам един или два от вашите въпроси да можем да зададем към ораторите, а тези, които нямаме възможност да зададем и да бъдат отговорени, то тогава ще се опитаме ние да ги да се занимаваме с тях, да им отговорим така или иначе, имате възможност да поддържате връзка с нашата комисия, можете да се запишете с нашия редовен, за нашия редовен бюлетин, можете да станете и приятел на нашия, нашата комисия в посредством вебсайта ни. Сигурен съм, че министрът ще ни стане такъв приятел. И така, всички вероятно сте наясно, че Европейската комисия е подала предложение за акт за единния пазар. И комисарът Барние ще засегне моментите свързани с това предложение, когато той пристигне. И така следващите 4 месеца предстоят а, за коментари по това предложение, иницииране процес на консултация. Всички вие можете да участвате в него и ние ще засегнем някои теми, свързани с а, тази идея по време на нашия форум. И така, в вашите материали има също така и CV-та на вашите автобиографии на ораторите, които ще чуем и ще видите колко силно ангажирани са те с нашата тема. Споменах професор Марио Монти във втората сесия. Ще чуем Оливие Шастел, който е белгийският секретар в правителството по европейските въпроси, също така и Фабиан Зулек, който е заместник-председател на Европейския център за политика, който много сериозна работа провежда в областта на цифровия пазар, единия цифров пазар. Ще чуем и представители на европейските асоциации на потребителите, които много редовно посещават нашите заседания и също така са напълно наясно с ситуацията, свързана с потребителските асоциации. Ще видим и други оратори, които са силно ангажирани с нашата работа. Това е което сме предвидели за днес. След обед аз ще предам председателството е, ролята за председателство на моите колеги в хода на дискусията, но сега преминаваме към първото изложение за днес след обед. Както казах, за мен е удоволствие да приприветствам отново господин Иван Куикенборн при нас и в това приветствие искам да кажа, че много добре работим с Белгийското председателство. Много напредък сме осъществили по редица досиета и мисля, че напредъка ни по единия пазар се дължи и на неговия ангажимент и посветеност на тази тема и смятам, че Белгийското председателство по този начин ще а, регистрира много постигнати цели и с това ви давам думата. Благодаря, господин председател. Професор Монти, радвам се да ви видя отново тук. Почитаеми дами и господа депутати, за мен е голямо удоволствие и съм много благодарен, че мога да участвам в първото издание на форума за единият пазар. 9 ноември е символичен ден за Европа. На този ден през 1888 година е роден Жан Моне в френския град Коняк. Неговата политическа визия Европа обединява народите, продължава да живее. На този ден, на 9 ноември през 1989 година, европейците сринаха Берлинската стена в срамежа си за свобода и демокрация. Единият пазар именно обединява европейските граждани, осигурява свободата в цяла Европа разширяването и задълбочаването на единия пазар трябва да бъде наше морално задължение. Комисарът за вътрешния пазар, господин Марние, работи опорито в духът на Жан Моне, е, изразен е, в неговите предложения за акта за единния пазар. Европейският парламент, като пазител на интересите на европейските граници, има много важен, граждани, има много важен на място в тази работа. И особено работата на комисията ИМКО и особено препоръките на докладът ГРЕК очевидно имат голямо влияние върху тези предложения. Но да внимаваме с алегорията на Хемингуей, използвана от Алтяро Спинели. Сигурно всички знаете новелата на Хемингуей за старият е, рибар, който след като улавя най-голямата риба през живота си, се опитва да я из, извлече до брега, но малко по малко кулите я изяждат и когато старецът стига на брега, останал е само гръбнака на рибата. Надявам се, че ще продължите опоритата си работа със същият плам, по същият начин – е, и ще подтиквате и съвета, е, като показвате е, своята амбиция за изпълнение на акта за единния пазар. Понякога ние много лесно си представяме, че сме постигнали вече единен пазар. Ние имаме най-големият общ пазар с 500 милиона потребители и 20 милиона предприятия. Но все още има място да вървим напред с структурни реформи, с по-голяма гъвкавост. Докладът на Световния економически форум за световната конкурентоспособност 2010-2011 е, идентифицира ключови области, в които Европа като континент е, все още е, няма достатъчни предимства, конкретни предимства в сравнение с САЩ и бързо развиващите се економики на Азия. Искам да се спра на три ключови области, където реформата е най-необходима. Пазарът на стоки, пазарът на услуги и създаването на единен цифров пазар. Три области, които се третират в предложението за акт за единния пазар. Първо, пазарът на стоки. Вярно е, че повечето бариери пред, стока, пред стоковата търговия изчезнаха още през 1993 година. Приемането на пакета за стоковите, стоковата търговия беше положителна стъпка в правилна посока. Но въпреки всичко това, интегрирането на европейските пазари, макар и много високо, европейските потребители продължават да пазаруват там, където живеят и средният потребител продължава да купува 75% от стоките от местен происход. Естествено, предпочитанието към местното е естествено по културни и исторически причини, под причини потребителите в едни страни са по-взискателни, отколкото в други. Но това не, е, не обяснява напълно нещата. Прочетах миналата седмица една интересна статия за Карфур. Карфур, най-големият търговец на дребно на Европа, който не може да купува сирен със собствената му марка от Холандия и да го продава на френския пазар. Защо? Защото в Холандия използват 15 кг пити, а във Франция 40 кг. Тоест, необходима е реформа на регула... Регула... регулирането, което е нещо повече. Необходимо е Европа да възприеме понятието за творческо разрушаване – Необходими са а, а, нови а, изобретения на глобалния пазар, нови а, европейски пазар, компании, които използват възможностите на единния пазар. Следните цифри ми се струват а, доста красноречиви. 20 и, и, и, между 20 и, и между 500-те фирми е, регистрирани на борсите, само 3 са европейски, създадени след 75 година, докато 26 са е, от е, САЩ и 21 от бързо развиващите се пазари. Неодавнашното изследване на института Брогъл също показва, че големите компании реализират лесни печалби в несъвършените в конкурентно отношение европейски пазари – това им помага да изградат по-силни позиции. Следователно, по-силната конкуренция, по-добрата конкурентоспособност е ключ към единният пазар. Второ, пазарът на услуги. Конкурентоспособността на нашите услуги се нуждае от още допълнително внимание. Особено мрежовите сектори, такива като далекосъобщенията и енергията, имат ключова роля за развитието на другите сектори и отрасли на европейската економика. Те носят значителна полза за производителността на нашите производителни промишлености и за самите потребители. На нашият неформален съвет по въпросите за конкурентността, председателят господин Малкъм Харбър с право почета значението на напредъка, което се постига чрез въвеждането на единствените пунктове за контакт. Липсата на автоматично или взаимно признаване на професионалната квалификация е друг болезнен пример, изрично споменат в доклада на професор Монти. Това е пример как различните национални закони спъват динамичното развитие на услугите и ограничават свободата за работа а, на различни места в Европа. Това се отнася до много от нашите граждани. Трето, един, единният цифров пазар. Много вече е направено за да бъде подготвена Европа за цифровата економика. Директивата за електронната търговия беше важна крачка напред в това отношение. Европейската цифрова програма е първата флагманска програма в рамките на програмата 2020, която ще бъде преда тази година. Но и фирмите, и потребителите, и е, е, държавния сектор се нуждаят от, е, от това да се оползотворява по-добре всяко инвестирано евро. Всеки потребител има нужда от по-добро използване на ИКТ и цифровите услуги, за да се повиши ефективността на обществените услуги. Това ще доведе до економии и ще помогне за намаляване на дефицита. Днес свободата на единния пазар трябва да достигне до нашите граждани в реално време, онлайн. Това значи по-висока степен на хармонизация на защитата на потребителя, правата на авторските права, по-опростени правила за ДДС, регулиране на електронните отпадъци, на почтенските системи и така нататък, също така и защита от нелоялната конкуренция и несправедливите практики. Ние трябва да имаме ефективни права, да се намесваме и да спираме това, което вреди. И така, господин председател, почитаеми дами и господа депутати, по време на публичните консултации през идните 4 месеца ние ще имаме една уникална възможност да работим заедно за благото на европейските граждани. А, новият възход на единния пазар и благословението на нашите граждани върват ръка за ръка. Позволете ми накрая да цитирам Жан Моне, ще го направя на френски когато една идея отговаря на, необходим, на нуждите на времето, тя вече не принадлежи на онези, които са я формулирали. Тя е, тя е по-силна а, а, от онези, които са я лансирали. А, добре дошли на този първи форум. А, благодаря. Благодаря. Благодаря за този обхватен и интересен, това е обхватно интересно изложение на това, което ни предстои. Сега, както казах, професор Монти е малко, малко закъснява. Извинявайте, поправя се председателя. Комисар Мишел Барне закъснява, но е на път за тук но не бихме искали да започнем е, нашата дискусия без да чуем онзи, който играе ключова роля в решаването на тези въпроси. Но господин министрът е готов да отговори на ваши въпроси и ако има такива, моля задайте ги. Най-напред бих поискал да попитам господин министр дали би искал да ни каже какво става с един ключов въпрос с Европейският пакт. Патент. Европейският патент. Въпросът за европейският патент, който знаем има ключово значение за развитието на насърчаването на новаторството. И а, има ли някакви изгледи да се стигне до споразумение по този въпрос? Благодаря, господин председател. Както споменахте, това наистина е един от ключовите моменти свързани с иновацията, с новаторството. Идеята за един европейски патент датира а, от а, 1949 година, къде, когато един френски сенатор лансира идеята за един единствен европейски патент за всички държави членки. Работим по предложението на Европейската комисия което беше инициирано от Мишел Барние. Последните няколко месеца много сериозно върви работата с официални, неформални съвети, консултации. И, дами и господа, един решителен, може би, съвет в това отношение ще бъде утре тук в Брюксел. И нашата надежда и готовност е да постигнем консенсус между 27-те държави членки. Всички 27 държави членки и така. Последните 24 часа преди това, които предстоят, ще работя още по-сериозно, за да убедя нашите колеги да постигнем тази цел. Смятам, че все пак това е и в нашия генетичен материал, в дългийското постигане на компромис – така че да вземем предвид всички а, загрижености. Видяхте през последните няколко месеца в а, другите сектори а, по време на Белгийското председателство, без да споменаваме дори и финансовата регулация, успяхме да постигнем компромис по много важни въпроси. Това е нашата решимост и готовност и много от експертите казват, че никога не сме били толкова близо до консенсус, колкото днес. но нека да не се, да не спираме своята опорита работа, да работим и в последните 24 часа и да се надяваме, че утре ще постигнем този консенсус. Благодаря ви много, казва председателя. Благодаря, че ще останете още няколко минути. Съм сигурен, че а, имате работа веднага след нашето заседание, но имам тук списък от няколко от нашите участници, които искат да зададат въпроси към вас. Мисля, че госпожа Рацобиот беше а, първа в нашия списък. Тя работи по вътрешния пазар. Ана Мария имаш думата. Благодаря ти, Малкам. Благодаря и на господин министър за подкрепата за единия пазар, която ние наистина приветстваме. Новия акт за единия пазар. Имам практически въпрос. Какво смятате да направите като Белгийско председателство за да окоръжите държавите членки да прилагат и да наложат съществуващите регламенти от единия пазар. И аз съм благодарен за практически пример, който вие дадохте. Има много, което можем да направим и това не е да откриваме топлата вода, а това, което имаме, е да го прилагаме. Директивата за ам, стоките, директивата за услугите и индекса на пазара. Благодаря, господин министр. Благодаря за въпроса. Както видяхте в програмата, моя колега Оливие Шастел, който е държавен секретар по европейските въпроси на Белгия, ще участва в един от панелите. А знаете, че бъл... като добри бългийци ние работиме в сътрудничество. Струва ми се, че процеса <clears throat> на мониторинг ще бъде преразгледан. Това е един от приоритетите ни. Така че аз ще оставя все пак Оливия Шастел да каже какво се прави по въпроса. Вие ще можете да му зададете въпроси, но Разликата между политиците и бизнесмените е следната. Обикновено политиците имат идеи, обаче не могат да ги приложат на практика. А бизнесмените, по-скоро биз, жените бизнес, които са в бизнеса, са най-добрите за прилагане, когато става дума за прилагане на идеи. Госпожа Кораца Билт е и се занимава и с бизнес, и полит... тя е и политик. Следващия заместник председателя, е, господин Бендел. Госпожа Верньо, по-скоро. Това исках да задам въпроса на госпожа Барне, но господин министр, тази сутрин ни слушахме господин Летерм, който беше доста песимистично настроен, говорейки за европейския патент. Вие сте оптимист, е, струва ми се. Това е една идея, едно предложение на комисара Барние и мисля, че ние като парламент, като комисия трябва да го подкрепяме, защото и, и бизнеса, и е, е, изследователите, научните работници, е, от години, от е, много време очакват създаването на този е, патент. Знам, че има препятствия, които и проблеми създавани от някои държави членки, но в интерес на Европа е този проект да бъде осъществен. Благодаря ви за този въпрос. Е, усилията на вашата комисия, на Европейския парламент в този смисъл са наистина значими. и Аз лично ви благодаря за това. Е, аз, Мишел Барние и, и, и и а, ние с Мишел Барния се виждахме много често, повече отколкото се виждахме с жените си, за да намериме за да постигнем едно споразумение. Все още не сме постигнали това споразумение. Какъв е проблема? Проблема е да се намери баланс между от една страна културното многообразие, което е богатството на Европа и същевременно да защитиме системата на новаторство, да да защитиме самите новатори, да им да имаме една система, която да е на равнището на системите, които съществуват в Съединените щати или Япония. Тоест, е, едно малко, едно малко предприятие да бъде защитено е, в 27 е, страни. Днес подобна защита струва 25 000 евро така че целта на практика е да се намери е, правилният баланс между е, многообразието и цената на това многообразие. Сега няма да продължа преговорите, които е, продължават извън този форум, но вие сте политици, вие имате опит, достатъчно опит и знаете, че не е необходимо тук да навлизаме в подробности, но но с помощта на председателя на съвета, председателя на комисията, с Мишел Барние, ще продължат е, контактите на най-високо равнище, за да можем да убедиме всички. Аз по, по природа не съм, е, не съм песимист, е, нито оптимист, но в крайна сметка този проблем съществува от повече от 35 години и е крайно време и се надявам, че утре вечер ще бъдем изправени пред а, решение и чудото ще стане. Благодаря. Наистина смятам, че ще вземете решит, историческо решение. И в вашето слово вие подчертахте значението на иновациите. Е, и това е една област, в която европейските фирми не са достатъчно конкурентоспособни в сравнение с своите конкуренти в други части на света. Желая ви успех, благодаря ви, съствахте на нашето заседание и с радвам се, че комисарът Барне е вече тук, т.е. може без всякакво прекъсване да продължим работата. Um, uh, Сега ще предам председателството на заместник председателят Грек. Луи Грек. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин комисара Барне и на професор Монти за това, че намериха време да участват в обсъждането от нас. Е, когато е, подготвях своя доклад, е, стана очевидно, че съществува едно най-важно тясно място предизвикателство пред единния пазар. Как да примерим различните възгледи, различните тежнения и как да съчетаем различните економически модели и въжделения на различните участващи страни. Стана също така очевидно колко е трудно да се убедят някои от участниците в този процес да подходят към възраждането на единния пазар по различен начин и да се съгласят с необходимата промяна. Този проблем не трябва да бъде подценяван и трябва да признаем и да оценим, че и комисарът Бърнене и професор Монти направиха всичко необходимо, за да се постигне премиряване на възгледите и консенсус. Дали този процес ще бъде в крайна сметка успешен, зависи от много фактори. От економическото и социално от економическата и социална подкрепа на всички европейски граждани. Именно затова е една от главните причини за днешния дебат е, е да разясним именно тези въпроси. И затова нека помолим е, комисарът господин Барние да представи акта за единият пазар. След това ще отрим 15 минути за въпроси. Благодаря. Комисарът Барние има думата. Добър ден на всички. Благодаря на Луи е, Грека е, и бих искала да благодаря и на Малкан Харбор за това, че ме поканихте. Съжалявам, че закъснях, но Влакът ми бе спря в продължение на един час и ще трябва и да ви напусна доста бързо, тъй като Европейската комисия заседава извънредно днес след обед. Благодаря ви за това, че ме извинихте, но не можех да пропусна да участвам в този това важно заседание на Европейския парламент. Тук има представители на всички заинтересовани страни, професионални асоциации и синдикати. И, както каза Малкан Харбър, това е първия жалон а, на широкия обществен дебат а, по Single Market Act лансиран от Европейската комисия. Няма да припомням какви, какви са как, колко е голяма необходимостта от този единен пазар за малките средни предприятия, за нашите съграждани, тъй като това е залегнало в доклада на Марио Монти, който направи, е направил един задълбочен анализ на чувството на неразбиране, на неудобство, на дори на бунт от страна на гражданите. Но ние, политиците, не трябва да бъдеме нито фаталисти, нито да поглеждаме с носталгия към миналото, а трябва да вървиме по пътя на европейското на европейския единен пазар с упорство и ентусиазъм. По Марио Монти е констатирал много неща, той е описал състоянието на нещата и е направил много препоръки, които сте обсъждали и ви тук в Европейския парламент разполагате с малкия документ, който е всъщност пър първа крачка към така наречената синя книга, която ще бъде преведена на 23 езика на Европейския съюз и който, която ще послужи като основа за общо, обща публична дискусия през следващите 4 месеца. На първо място е, европейските граждани искат растеж. Е, е, растежа трябва да бъде по-силен, устойчив, но да бъде и справедлив към предприятията. И за това се опитваме да видим по какъв начин единния пазар, който на практика е платформата, форума на европейската економика, може да допринесе, по какъв начин да, да започнем да подкрепиме е, частни, публични, държавни, регионални, национални, европейски инициативи. Защото ако тази платформа на а, единния пазар функционира, правилно, то тогава ние ще можем да се надяваме на 4% растеж, онези 4%, които са тъй необходими на нашите съграждани. Единния пазар трябва да отговаря и на предизвикателствата на 21 век, така както те са залегнали в стратегия 2020. Ще задълбочиме пазара на услугите на основата на директивата на услугите и ще наблегнем на политиката на стандартизация. Ще се опитаме да премахнем препятствията пред единната европейска транспортна система, ще извършим реформа на облагането на енергийния сектор. Второ, бихме искали да насърчим новаторството и творчеството. Вие преди малко споменахте и разговаряхте с Венсон Фан Клюкенборн по за това става дума за единния патент или европейския лиценз, който е мой приоритет от постъпването ми в комисията. Е, преговорите бяха много дълги, много тежки, но все още съм оптимист и се надявам е, с е, промените и гъвкавостта, която бе внесен от Бългийското председателство да постигнем резултат, но има още какво да се изисква в е, близките часове. Е, колективно управление на авторските права, борба срещу фалшифицирането и пиратството, кои, кои, които са а, довели до изчезването на над 200 000 работни места в Европа. Да е, укрепим Small Business Act, който е една важна крачка напред и, по, и по-специално обвързвайки го с а, е, принципа Think Small First, а, е, да се подобри достъп за малките и средни предприятия до капитал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 И целта е също така да намалиме разходите на малките и средни предприятия, като се проведе реформа на счетоводните стандарти. На четвърто място да се улесни финансирането на економиката. Многократно съм казвал, че в качеството ми на комисар, който отговаря за услугите, аз и ние имаме за цел финансовите пазари да бъдат в услуга на реалната економика, а не обратното, както беше през последните 15 е, години. Пазарите да служат е, на прогреса на а, е, хората. Да се улеснат и да се създадат улеснения за инвестиции, е, в е, дългосрочен е, план чрез частни облигационни системи за финансиране да се да се улесният партньорството между частния и публичният сектор – и да имаме прагматичен подход към концесията на услугите. Да се създаде по-благоприятна данъчна среда за малките и средни предприятия, да има една обща консолидирана основа на корпоративния данък и да се усъвършенства системата за събираемост на ДДС, като се създаде система за взаимна, взаимна, връз, за взаимна връзка между търговските регистри на отделните държавни членки и система за взаимно разпознаване, е, признаване на електронното разпознаване. Разбира се, това, което става в останалия свят е важно за нас. Е, след няколко часа, след известно време ще се е, проведе следващото, следващото среща на Г20. Затова ние трябва да е, укрепим и задълбочиме нашата външна стратегия, като тя бъде от взаимен интерес. Нашите предприятия трябва да имат достъп до пазарите на трети страни и по-специално в областта на обществените е, поръчки в е, всяка от е, държавите членки трябва да има взаимно признаване и реципрочност ще, ще, се, ще се опитаме да привлечем и Китай, който да стане страна по Международното споразумение за обществените поръчки. Е, втора голяма глава, господин председател, от този сингъл маркет акт. Това е, е главата посветена на европейските граждани. Европейските граждани трябва да бъдат в сърцето, в сърцевината на единния пазар. Е, много често се смята, се смята че единния пазар е в ущърп на е, услугите от обществен интерес. На, но ние, напротив, ние бихме искали той да създаде благоприятна среда за това. През 2011 година ще работим по проблемите, свързани с задължението за универсална услуга. Ще направим оценка на обществените услуги, като тази оценка ще бъде дадена от потребителите в този контекст е, моя колега Йоаким Алмуня ще, е, е, ще направи е, едно преразглеждане на е, целия пакет, свързан с държавните е, помощи. Същевременно ще направим и предложения за развитие на мрежите за инфра... на инфраструктури е, развитие на транспортните мрежи, една обща рамка за финансирането на, енергийни, на инфраструктурите в областта на енергетиката до 2020 година, като се постави акцента на възобновяемите източници на енергия. Второ, солидарността. Както казах, много често единния пазар се представя като един а, начин, а, като не, не, не, не, не спазващ а, и не съобразяващ се с социалните аспекти. А, Комисията има за цел да покаже, че може да има хармония между економическа свобода и социална свобода, като социалната клауза, която е залегнала в Лисабонския договор, се реализира на практика в във всяка една област. Ще правиме аналитичен преглед на е, социалните последици в различните отрас, отрасли, за да може е, правилата да се прилагат и да няма опит за измъкване от правилата, като всичко това ще става на основата на разширен социален диалог. Трето, е, всеки гражданин има право да е, се възползва от, от единния пазар по времето на целия си живот. За това трябва да има по-добър достъп до заетост и обучение, да се, да се преразгледат е, е, режимите за, за взаимно признаване на професионалните на професионалната компетентност и още една серия мерки да се създадат е, нови инструменти е, за налагане на социалната пазарна економика, да, да се усъвършенства правна, правната рамка за е, предприятията, които с, е, са насочени към новаторство, в социалната сфера, да се създадат допълнителни инструменти за инвестиции, за финансиране на една на Европейска фундация, на европейски кооперативи и на последно място Единния пазар трябва да бъде лесно достъпен и да бъде сигурен и това за всички потребители. За това е необходимо да има по-добра защита на потребителите, потребителите да бъдат по-добре информирани и с тази цел ще, създадем, ще създадем директива за достъп до, банк, до, базови, до основни банкови услуги и финансови услуги на дребно. Е, господин председател, бях малко а, многословен, но бих искал да кажа по какъв, какви а, какво правиме за да постигнем успех в тази област. Става дума за партньорство и диалог. Е, мисля, че тези нови методи ще бъдат обсъдени в рамките на втория панел, но аз искам да спомена някои приоритети. Първо, е, така нареченото интелигентно регулиране означава е, експертните групи да бъдат отворени да има повече диалог преди да се формулират самите предложения, след това доброто прилагане на европейските е, правила изисква по-тясно сътрудничество с държавите членки, между държавите членки и да укрепиме Солвит, система, която функционира добре. Важно е също така да укрепиме и е, разширим системата на единни гишета, да има по-добро партньорство с другите институции, чрез е, усъвременяване на списъка на 20-те приоритета, които, който спомена е, господин Грек, и да се провежда редовно годишно заседание на Европейския форум за да можем да отчитаме и а, напредъка и а, препятствията и проблемите, с които се сблъскваме. Затова, господин председател, аз настоявам, наблягам и че диалогът е от основно значение. Сингъл е, Market Act не е един обикновен документ, това е план за действие е, който сме изработили колективно с е, много колеги. В него са залегнали 50 предложения. Може би не всички са от еднакво значение и не всички е, са необходими. Някои от тях трябва да бъдат, може би, уточнени, други задълбочени, други заличени. Но това ще бъде основата на едно обществено допитване. Ние ще, ще слушаме наистина много внимателно и е, това не е само на думи. И след приключване на този обществен дебат ще направим един списък на приоритети като на основата на тези приоритети е, комисията ще направи предложение с като целта е, е до 2012 година те да влезат в сила. Тоест, е, защото бихме искали да отбележиме годишнината на единния пазар не с носталгия, а с волонтаризъм, като отговориме на очакванията на нашите граждани, тъй като кризата все още не е приключила. Трябва да извлечем необходимите полуки. Но по полките трябва да доведат до създаване на проактивна на проактивни правила и лично аз, господин председател, Дами и господа, съм на ваше разположение, доколкото ми е възможно тук, в Брюксел и във вашите държави. Съм готов да участвам в обществения дебат относно бъдещето на единния пазар в интерес и за благото на гражданите. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега искам да се обърна към всички, които ще задават въпроси, да се ограничат в предоставеното им време. И давам думата на първи оратор. Благодаря, господин председател. Първо, бих искал да благодаря на господин Барния за заглавието на неговото съобщение за конкурентен европейски социален пазар. Не смятам, че е възможно да се измисли по-добро заглавие на този документ, тъй като точно това имаме, точно това имаме нужда а, в Европа. Трябва да останем конкурентоспособни и също така трябва да има връзка с социалния напредък. Това е първия а, форум за социалния пазар. Наистина трябва да очертаем къде отива единия пазар. Според мен сме се насочили към правилната посока. Трябва да има координация между предложението на Европейската комисия с вашето а, лидерство. Това е една много добра първа стъпка. Единственият начин да проработи единия пазар е ако той представлява една истинска мрежа и ако искаме да преминем една стъпка напред този етап на изслушване и консултации. Наистина е много добре че комисията планира да изслуша граждани, потребители и така нататък преди да приеме акта за единия пазар. Европейския парламент ще заеме една активна роля в този процес, по-конкретно нашата комисия. И смятам, че накрая на този процес ще имаме възможност да заявим, че единия пазар като цяло е преминал напред. И аз лично бих искал да се включи и а, фалшифицираните стоки по някакъв начин в този документ. Така даваме след това а, възможност на а, комисара след всички въпроси да отговори. А сега към следващия оратор. Okay, äh, danke schön. Äh, wir hatten ja vereinbart, dass die Koordinatoren zuerst <laughs> rankommen, deswegen war ich благодаря. Ние бяхме се оговорили координаторите да говорят първо, затова малко се изнадах, че ми давате думата. Наистина Бернадет Верня също щеше да зададе добър въпрос. Благодаря първо на комисара за добре свършената работа, тъй като това, което Луи Грек и професор Монти включиха в техните доклади, е включено и в самия доклад, който вие сте изготвили в документа. Това е един цялостен подход. Наистина разглеждаме понятията в тяхната цялост и взаимосвързаност. Но не ми се струва, че сме намерили точното равновесие между интереса на компаниите, на предприятията и на гражданите. Не сме го постигнали. Но тъй като нямам възможност да изпадам в подробности, ще се спра на три момента. В моята група винаги сме казвали, а и във вашето първо или второ предложение също така беше а, упоменато, че са ни необходими социални каузи за европейската политика. Тоест, социалният компонент е изключително важен за политическата работа. Този момент обаче е сведен до чисто и просто оценка на въздействието. Според нас това не е достатъчно. Втората бележка. Нещо друго, което липсва. Три или четири години вече обсъждаме а, колективното а, договаряне. Много а, доклади, изследвания са направени. А какво виждаме в вашето предложение, че трябва още изследвания и доклади, вместо да се формулират вече предложения за това как ще се приложи това на практика. Това е нещо, което липсва и съжалявам, че не сме а, направили необходимите стъпки за напредъка. И третата ми бележка във връзка с услугите от общ економически интерес. Това наистина е в сърцевината на интересите на социал-демократите. Това е а, социалистите и демократите. Ние имаме нужда от рамка за социалните услуги от общ интерес, защита на общия интерес в това отношение. Нещо, което ви предлагаме, господин Парния, тъй като знаем, че вие искате да се отчете напредък в тази област. Ние предлагаме нашето съдействие и ще ви предложим нашата предложения в тази област. Благодаря. А сега следващият оратор. Първо даваме думата на координаторите. Значи тогава господин Кройцман, казва председателя. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Е, представени са ни 50 предложения за единия пазар. Много от тези предложения са конкретни и това е добре. Качеството на тези предложения е различно. Необходими са ни конкретни а, предложения. Едно подобно предложение е това, което се отнася до цифровия пазар. Необходимо е услугите, онлайн услугите да бъдат по-добре организирани, да бъдат по-привлекателни, нещо, което не е направено до сега. Знаем какви са проблемите. Имаме една сложна и непрозрачна система за електронна търговия. Тя е във вреда и на творците, които продават своите произведения и на потребителите. Нека направим амбициозни предложения. Парламента ще подкрепи много от 50-те направени предложения. Те ще помогнат за развитието на единият пазар. Благодаря госпожо Руне. Аз ще се огранича само с два въпроса. Първо, съгласна съм с госпожа Гепхард по много въпроси. Например, за колективната правна защита. Но трябва да се направи повече по отношение на данъчното облагане и зелената енергетика. Трябва да бъдем по-равновесени, когато вървим към, за да постигнем устойчив растеж. Това се отнася и до измененията в климата. Наистина, ако постигнем растеж от 3-4%, това би било добре, стига това да е устойчив растеж. Трябва да обсъдим по-нататък въпросът с борбата срещу измененията в климата. Съществува и въпросът за прозрачността. Работят няколко експертни групи. Би било добре ние като парламент да знаем какво предлагат тези експертни групи. А също така да знаем кой участва в тях. И още нещо. В момента се обсъждат някои важни проекти от е, региона, в региона, от който идвам. Трябва местните хора да участват по-активно в политиката. Трябва техния глас да се чува е, повече. Не мисля, че тези изслушвания са достатъчно прозрачни. И не знаем какви са изводите от изслушванията. Знаем, има различни възгледи по отношение на концесиите, например. Дискусията продължава, а пък ето комисията предприема вече определени инициативи в това отношение. Хората очевидно ще се запитат за какво трябва да участват в тези изслушвания, в тези дебати, ако не се изчака да се чуе тяхното мнение. Съществува и въпросът за прозрачността пред външния свят, кой какво предлага и какво иска мнозинството. Мисля, че всичко това е важно. Защото знаем, че гражданите искат по-голяма отчетност и по-голяма прозрачност. Сега господин Давидес. Благодаря, господин председател. Господин комисар, по отношение на услугите от общ интерес, за които стана дума – Ние е, смятаме, че комисията тук трябва да функционира по по-различен начин. Но бих искала да знам нещо повече по този въпрос. Дали комисията ще се опита да промени характера на тези услуги? Дали от услуги предназначени за всички, те ще станат по-целенасочени към конкретни обекти. Благодаря. И сега ще дам думата на комисаря Барне да отговори на зададените въпроси. Господин, господин председател, благодаря на координаторите и още веднъж се извинявам, че ще ви напусна веднага след това, но тук остават мои сътрудници, които ще чуят, ще слушат, ще чуят какво е казано, какви са конструктивните критики и ще бъда уведомен за всичко това. Благодаря на Андреас Шваб за това, че подчерта, че нашата цел е възстановяване на единния пазар, в духа и за създаване на социална пазарна економика. Три думи, които са много важни и всяка една отделна дума е от огромно значение. За възстановяване на економиката, за европейски економически растеж – са необходими всички, всеки гражданин, всяко предприятие, всяка. Всеки орган, местния орган, орган на властта, всички. Е, Евлин Герхард е, изложи загрижеността на нейната политическа група. Казах, че господин Дали, госпожа Рединг, господин Алмуния работят в тясно сътрудничество по тези въпроси. Знам, че имате и много очаквания относно социалната клауза и без да Споделям нещо поверително, мога да ви кажа, че много дълго и задълбо, много задълбочено обсъждахме този проблем. Има много разнородни а, така позиции. А, също Ами, ние също така многократно обсъждахме достъпа до качествени обществени услуги и ако днес започва публичен дебат, то е за да чуеме какви са очакванията Споделям и загрижеността на господин Кройцман, но ще видите, че с е, колегата госпожа Кръс работиме за задълбочаване и разширяване обхвата на цифровия пазар, защитата на авторските права, кое, която е от огромно значение, от голямо значение за мен самия. Същото въжи и за електронната търговия, който на, която на практика представлява за сега все, все още само 2% от цялата търговия, електронния подпис. Тоест много има какво да се е, иска и какво да се направи, за да създадем и завършим наистина единен електронен пазар е, не можем да, да, раз, не можем да включим всички политики, всички стратегии, но както казах преди малко, единния пазар е основата, платформата на европейската економика. И е, единния пазар трябва да служи за цокъл, който да се надгражда с различни стратегии защото економическия растеж трябва да бъде много по-различен от това, което беше до сега. Не можем да излезем от кризата по начина по който влезахме в тази криза. Тоест трябва да има отговорност, прозрачност, е, управляемост и самия растеж да бъде по-качествен, е, по-справедлив. като се като не изпускаме от внимание, че е, природните ресурси, източниците на енергия не, не са нито вечни, нито неизчерпаеми. Така че в е, Single Market Act са залегнали някои стратегии, не всички, разбира се. Е, тук. Но все още става дума само за предложения. Аз очаквам края на обществения дебат за формулиране на едно цялостно, прагматично а, предложение, в което да се включи, разбира се, и концесията на услугите, тъй като това е един отрасъл, в който няма а, правила все още. Целта в никакъв случай не е да се намесваме в работата на местните органи на властта или да затрудняваме малки предприятия. Колкото до услугите от обществен интерес, от общ интерес, целта е да уточним, изясним нещата с помощта на комисията, която отговаря специфично за държавните помощи. И ние се обръщаме към вас, към националните парламенти, към бизнеса, за да ни кажете докъде трябва да отидеме, дали трябва да изясняваме, уточняваме допълнително нещата. Аз в никакъв случай няма да предприема никакви мерки, които да бъдат в ущърп на достъпа на гражданите и то най-уязвимите граждани до услугите от общ интерес, економическите услуги от общ интерес. Така че е, нашите, е, нашата цел е да предложим един глобален подход, така както това бе препоръчано от Марио Монти, от Луи Греш, за да отговориме на очаквания, на известен страх, на опасения, които водат до протекционизъм, до национализъм, защото протекционизмът ще бъде ще, ще е фатален за единния пазар, така че ние предлагаме 50 нови малки предложения. Това не значи, че че те трябва да бъдат взети в пакет. В крайна сметка ще избереме онези, които бъдат подкрепени от парламента, другите институции, националните парламенти, съвета на министрите, Европейския съвет, които ще ни подпомогнат да създадем един цялостен проект. Е, съжалявам, че това е, нашата среща бе много кратка, но оставам изцяло на ваше разположение за по-нататъчен диалог. За съжаление не можем е да из да дадем думата на допълнителни колеги, които искат да зададат въпроси. Ще направим това след изказването на професор Монти. Now I request Professor Monti, who's a major protagonist in this... Сега професор Монте, който е значи, голям привърженик на единия пазар, давам му думата, за да ни представи своята гледна точка. Благодаря, господин председател. За мен е изключително удоволствие и чест да участвам в този форум, посветен на единия пазар. И за мен беше истински истинско удоволствие да чуя както представенето на господин Харбор, на господин Куикенборн, така и на комисара Барние. Уважаеми дами и господа, почитаваме члена на Европейския парламент, вие действително сте ключов двигател в този процес, свързан с единия пазар и мисля, че е изключително подходящо на това място в този стълб на европейската структура да видим това отлично взаимодействие между парламента, съвета, комисията и заинтересованите страни, събрани днес, но тук. Наистина бих искал да поздравя а, Мишел Бърния за акта за единия пазар. Комплименти за неговият а, опит, неговия ангажимент и упорита дейност в а, тази посока. Аз напълно се подписвам под подхода, който беше очертан от комисара Барние и комисията, по-специално в доклада, който аз написах за комисията Барозо. Там подчертах наистина, че този акт е изключително важен за една социална економика в Европейския съюз и както виждате, това се припознава в договора от Лисабон като един жалон за всички тези важни инициативи. Също така смятам, че комисаря Барние в неговия акт за единия пазар е постигнал голямо сближаване към Нещо, което не беше разпознато като необходимост година, по-ясно, година по-рано, а именно да се вземат предвид както загреженостите по отношение на гражданите, така и социалните елементи, като нещо, което би могло да спъне следващите стъпки в посока на един пазар. Ще направя няколко бележки с надежда, че по този начин ще допринеса към по-нататъчното продължение на този дебат, който започва днес. Трябва да споделя, че бях отчасти изненадан а, от предвидения 4-месечен обществен дебат. Изненаден бях, защото според мен разблокирането на единия пазар, а, следващите стъпки напред са изключително важни и те са, трябва да бъдат предприяти незабавно незабавно, защото трябва да се вземе предвид и продължителността на процеса на вземане на решение, както и економическата криза. Ето защо на мен ми се струваше, че акта за единия пазар може да ни ускори по пътя към вземането на решение за моя доклад. Аз следвах процедурата за 6-месечни консултации с Европейския парламент, всички заинтересовани страни. И вие, като членове на Европейския парламент, знаете, че бяха проведени консултации с всяка, всяка, повтарям, от вашите политически групи, всичките свързани с това комисии на парламента, започвайки от настоящата комисия. И в парламента се състояха заседания с съответните заинтересовани страни. Не само това, но и по-нататък по пътя ние ще проведем консултации по индивидуалните правни предложения, нормативни предложения и там вдъхновението на Луи Греш също ще ни помогне. И се чудих всъщност дали тези 4 месеца публични дебати са наистина необходими. Така е, защото според искреното ми гледаще, единия пазар не страда толкова от липсата на консултации за това какво трябва да се направи, а страда от липсата на политическо съгласие по някои от ключовите решения. Ето защо лайк мотива в дълбочина на моя доклад беше откъде ще дойде политическата енергия. И тя няма да дойде от още и още консултации, защото знаем от много години вече какво точно трябва да се направи. Консултациите могат да ни помогнат, но ние трябва да потърсим начин за повратен напредък който ще ни помогне да съчетаем този акт за единия пазар. Ето защо доклада, който аз написах за председателя Барозо, очертава елементите на едно общо решение, което включва компромис между по-либерално пазарно ориентираните държави членки и по-социално пазарно ориентираните. Ето защо е изключително важно този един пазар да намери основово мястото си в център на политическото а, внимание. И господин Греш, който също участва в много от нашите дискусии, също се съгласи, че не е толкова трудно да се говори и да се постигне това, което е необходимо да се направи а, а, по отношение на единия пазар, а да се улови политическото внимание. Това, за съжаление, страхувам се, все още не се е случило след представянето на акта за единия пазар. Аз самия съжалявам, защото се надявах, че ще има много сериозен отзвук в медиите от това, което предприема комисията тази дръзка инициатива. За съжаление не видяхме нищо подобно. И дори най-мъничките решения, да речем за хедж фондове, нещо разбира се много по-малко важно за европейската структура, отколкото здравината на единния пазар, получава много повече внимание, отколкото а, акта е за единия пазар от страна на медиите. И ние трябва наистина да се изправим пред а, този въпрос. Предложих председателят на Европейската комисия, самия той, да предприеме лидерската роля и по този начин да се демонстрира централността на политиката за единия пазар и по този начин да се комуникира и а, отговорността с председателя на Европейския съюз. Страхувам се, че ние не, не предприехме достатъчно стъпки и това, което комисията произведе на заседанието си от 27 октомври, е от една страна акта за свободния пазар на господин Барние и още три момента, които в тази логика попадат в тази обща стратегия, широко обхватна за економическа интеграция. А, също така доклада за гражданите на вице-председателя Рединг, комисаря Дегухт и неговия отворен, но все пак не е невооръжен пазар. Не е за съжаление, че има фрагментация в това начало и че цялостният подход като че ли се загубва. Но нека направя няколко коментара за това как вероятно в интерес на изключително важната инициатива представеното господин Парние и в ваш интерес следващите 4 месеца могат да бъдат използвани на две нива. От една страна 4-месечния публичен дебат, който разбира се ще бъде много полезен, изключително смислено упражнение, но за съжаление според мен няма да резултира а, в разрешаване на тесните места, в процеса на вземане на решение. Също така можем да използваме тези 4 месеца да заздравим още повече възможността на този подход да извлече политически компромис и видяхме министърът на бългийското, от бългийското председателство, който е изключително умел в тази област и ще постигне други важни резултати. И така, посока на документа на Барние и важността му, а именно как да направим единния пазар по-приемлив за гражданите, да повишим доверието в единния пазар от страна на гражданите, един важен момент това е координацията. Да улесним живота на предприятията в единния пазар. Това е важно, но, както знаете, много граждани вярват, че работата на единия пазар, без каквато и да била координация, малко по малко влияе на ролята на трудовия пазар в Европа. И така, смятам, че от гледна точка на равнопоставеността това е важно и трябва да направим един малко по-сериозен акцент в това отношение. Едната област, в която чухме хората да казват не, не се и осмелявайте да го предлагате, защото няма да бъде приемо. Прието това беше групата за данъчно облагане от министрите в различните държави. Но знаете, комисара Шемата вече предприе това. Това се случва въпреки първоначалното мнение, че няма как да се осъществи. И така, акта за единия пазар с тези допълнителни упражнения за координация в данъчната система в такава степен се занимава с темите, свързани с едините пазар, с единия пазар, че бих казал обхвата на полезните страни от единия пазар още повече се реши. Предложение номер 47 за партньорство между комисията и държавите членки за разработване на по-решителна политика за прилагане на правилата на единия пазар. В моя доклад имаше и допълнителни предложения, като например създаване на измерими показатели за сравняване, за максималното продължителност на процедури за нарушение. Знаете, това е изключително неприятно за нормалния живот на предприятията в европейската економика. Също така предложение имаше да се хармонизират и повече правилата в областта на политиката за конкуренцията. Тя е една политика, която според мен още повече трябва да бъде подчертана. Трябва да покажем как конкуренцията също има ползи по отношение на социалната равнопоставеност, тъй като тя подкрепя, защитава по-слабите от монополите, от по-богатите, от субсидираните компании, тогава е необходима и а, система за контрол на държавните помощи. И преди съм казвал, че това наистина би било много добро съчетание. Един здрав, един пазар с една силна ръка за защита на конкуренцията. И накрая, за цифровия единен пазар, мисля, че всички сме съгласни. Това е от а, ключово значение за бъдещето на европейската економика. Аз а, бях а, комисар за единия пазар, а след това за конкуренцията. И това е нормално за един такъв комисар за единния пазар да се занимава с тези теми, но наистина трябва да не прибягваме до една свръхзащита на правата на създаващите, на авторите, тъй като това може да провали економиката, трябва да разгледаме и другите интереси, за да установим новия подход към авторските права. Не можем да си позволим този много обещаващ цифров единен пазар, който ще привлече и младеща към идеята за единия пазар, да ни ам, попречи с това свързанимаване за, на, за защитата на авторските права. Благодаря. Thank you very much, благодаря много, професор Монте, за вашият реалистичен и смел подход към единия пазар. Мисля, че имаме много ограничено време за въпроси. Трябва да бъдете колкото може по-кратки, -по тъй като след 10 минути трябва да започнем дискусията по втория панел. Госпожа Бенио, Ще бъда много кратка тъй като въпросът ми беше поначало предназначен за господин комисара Барние, но като имам предвид признатият европейски и световен опит на професор Монти, че той, той е бивш комисар, в който отговаря за вътрешния пазар, ще му отправя на него своя въпрос. Това е въпросът за а, неясната позиция по отношение на услугите с обществен, от обществения интерес. Мислите ли, че предложение номер 40 достъп до банкови услуги. Нещо, което е много важно за европейските граждани. Не мислите ли, че когато се говори за приканване на банковият сектор да представи инициатива за саморегулиране, може ли да се допусне, като се има предвид опитът от предишните месеци и години, може ли да се смята, че това ще бъде достатъчно, за да се възстанови доверието на гражданите в банковата система. Благодаря. Благодаря, Бернардет, господин Шар Демос. Благодаря. Бих искал а, да задам въпрос. И моят въпрос беше предназначен за комисара Барне, но ще го от... задам на господин а, професора. Въпросът ми е свързан с а, координация в системи. Казахте, че това е един от начините за укрепване на единния пазар. И нещо, което потребителите и гражданите на Еврота може би ще сметнат за уместно. Но трябва да кажа, че не съм съгласна с вас. Въпросът за координирането на данъчните системи е въпрос, който може да бъде повод за тревога и загриженост у европейските граждани относно това на къде върви единния пазар. Може да имаме някаква единна данъчна основа за фирмите и предприятията, но мислите ли наистина, че трябва да имаме примерно общо ниво на ДДС? Вероятно, можете да ни кажете малко повече. Дали наистина данъчната координация е пътя за създаване на по-голямо разбиране и за обновяване на вътрешният пазар? Още два въпроса. Госпожа Каньет. Благодаря много, господин председател. Бих искала да благодаря на професор Монти за неговата широка визия за това, което трябва да се направи, за да е, постигнем нов подем на европейският пазар. Но е, Единия пазар има много лошо име, защото обикновените европейци не разбират какво могат да спечелят, какво могат да получат от него. Не разбират неговите предимства. В условията на глобализацията ние сме подложени на натиск за взимане на едни или други решения. Много е важно, когато разговаряме с европейските граждани, да бъдем конкретни и открити, за да ни разбират добре. Предстоящите консултации са необходими, но също така, наред с това ми се струва, че е необходимо трите европейски институции, Комисията, Съвета и Парламента, да работят заедно по този въпрос. Необходимо е също така да чуем мнението на страните членки по отношение на единния пазар, защото знаем, че има в голяма степен тежнение към национален протекционизъм. Какви допълнителни инструменти смятате, че могат да бъдат използвани? за да могат страните членки да бъдат насърчени да постигнат компромис. А професор Корея, съвсем накратко, ако обичате. Благодаря. Професор Монте, бях малко удивен, че вие а, не, въз, не приемате изцяло а, подхода на комисията. не всички от предложените 50 мерки можем да подкрепим изцяло. Но ма, още по-трудна ще бъде следващата крачка. Необходимо ни е да знаем, необходимо е да знаем до къде сме стигнали по всяка от тези 50 предложения, за да знаем какви са следващите крачки още по-трудно би било да формулираме приоритетите си. Имаме тези 50 предложения. Те са различно трудни за осъществяване. Но как ще подредим приоритетите си? Това е в голяма степен политически въпрос и несъмнено няма да съществува единодушие във връзка с него. Какво предлагате вие? дали трябва първо да изпълним а, онези предложения, осъществим онези предложения, които прагматизмът ни диктува, че ще бъдат най-лесни. Благодаря. За първи път а, а, в живота си имам честа да се опитам поне един отговор да дам вместо моят наследник, господин Барние госпожа Верньо, очевидно не бих могъл да мисля също както Мишел Барне, въпреки че нашите мнения в голяма степен съвпадат. Ще се опитам да отговоря на английски по отношение на 40-то предложение – Смятаме а, да дефинираме основните услуги в началото на 2011 година. Това е едно от моите предложения. И през 6 изминали месеца не съм променил мнението си. Но а, ако втората част от предложение, втората част от въпроса където става дума за саморегулирането на банките, а също така за сравнимостта на банковите такси. Вие се съмнявате в способността и в волята на банковия сектор да се саморегулира. А всички знаем, че Мишел Барне е много ангажиран с регулирането на финансовия сектор – и е, сигурен съм, той има свои причини за това. Е, позволявам си да подчертая, но това е мое лично мнение, че несъмнено трябва да поправим сериозните пропуски в регулирането на финансовия сектор, които проличаха. Трябва също така да образоваме или да подготвим или преподготвим финансовите пазари да работят в рамките на тази нова регламентация. Не мисля обаче, че а, ние можем да планираме а, финансовите дейности. И затова и не смятам за добра инициативата за саморегулирането. разбира се, е, е, е, комисията също има законодателни право на законодателни предложения. Тя се занимава, ще се занимава допълнително с този въпрос. Колкото до координирането на данъците, вие смятате, че то нямам да помогне особено на единния пазар. Но доколкото знам, вие сте много по-амбициозна по това отношение, отколкото аз или господин Барние. Защото е, смятате, че може би ще има нужда от някаква минимална ставка за корпоративно облагане. Но това е една много амбициозна цел на, на този етап на европейското строителство и повечето от трите членки няма да се съгласат с подобно предложение. Дори аз, е, за разлика от вас, която е, като че ли сте противник на данъчната координация, дори аз не съм посмял да предложа подоб, нещо подобно, толкова амбициозно. А, но а, наистина, вероятно, сигурно функционирането на единния пазар изисква по а, е, близки ставки. А, въпросът към професор Коре... на, на професор Корея. Ставаше дума за това как как да действаме, че наистина е необходимо наред с публичните консултации, трите институции да работят в унисон. Въпросът беше какво може да се направи от парламента, от съвета, от комисията, за да се постигнат по-лесно решение. Професор Корея каза, да, има 50 предложения, но трябва да видим какви са нашите приоритети и да се споразумеем за тях. Какво бих, бих предложил аз, но това е пак лично мнение. Вероятно е, трябва, ще трябва да се опрем на консултациите, които вече са започнали. Бих съставил една а, така табличка за всяка а, страна, кой е за и кой е против различните предложения. И след като съм се допитал до всички в парламента, ще знам вече съвсем точно кой е за и кой е против едно или друго предложение. Както знаете, мненията ще се различават не само по политически цвят, но също така и от страна до страна. И затова тези четири месеца, които ще бъдат посветени на едно широко допитване, а това е добре, трябва също да се посвети достатъчно внимание на полуготовия продукт, така да се каже, който вече е на лице за да можем да по-лесно да постигнем компромис. Благодаря, професор Монте. Благодаря. Само още... Има само още едно искане от либералите за, за и мисля, че трябва да дадем думата на господина за да зададе въпроса си. Искала да благодаря на господин Монти за много подробния отговор относно тези 4 месеца. Струва ми се, че не сме достатъчно амбициозни и може би медиите не обърнаха достатъчно внимание на този проект. Очутващо е, в крайна сметка, ние влагаме толкова енергия в този проект, а от друга страна се оказва, че на практика никой друг не се интересува от това, освен ние. говорихме за Burning Platform, но първо трябва да знаем коя е тази горяща или пареща платформа и бих искал да знам какво мисли професор Монти по този въпрос. Може би тук в нашата комисия ние можем да направим нещо, да бъдем нещо като двигател и да по някакъв начин да упражним влияние върху другите отрасли. Професор Монти. Господин председател, не видях, че сте се върнали и, и за съжаление не, не ви а, упоменах в а, началото на доклада си. Мога само да кажа и за това се извинявам. Е, на практика ние говорим едно и също. Тази тема по която вие сте работили, на, кои, на която сте отдали много усилия, за да дадете видимост на, на този проблем, на, на практика а, все още нищо не е постигнато, защото видимостта не е необходима само за онези, които подхващат а, дискусията. Важно е общественото мнение да. От, да осъзнае необходимостта и а, значимостта на тази тема. Това съм го казал и на председателя на Европейската комисия, който ми оказа честа да ми възложи този доклад. И аз съм а, дължен да бъда много честен, откровен с него. Това е записано и в а, доклада ми. А, това не е една така водеща инициатива в рамките на, 2020, на стратегията 2020, а, защото просто е, един, единния пазар не е водеща инициатива, но това е всъщност тази, която ще позволи на всички други да достигнат до някъде. Благодаря много, господин професор. А сега давам колег, думата на колегата Тун да сподели своите виждания по въпроса. Благодаря ви много, уважаеми колега Луи Гре, господин председател, професор Монти, почитаеми членове на Европейския парламент, уважаеми граждани. За мен е наистина удоволствие да ви приветствам тук на а, това разискване по темата за по-добро управление на единия пазар. И двамата оратори в този панел, господин Шастел и господин Зулег, вече бяха представени от а, нашия председател Малкъм Харбър. Радвам се, че идеята за организация на форум за единия пазар, която аз предложих в а, част от моя доклад по съпъсваща тема, беше така а, добре приета. Бих искала да благодаря на комисара Барния за личния му ангажимент по този проект. Както е упоменато в предложение 44, комисията редовно ще преглежда състоянието на единия пазар с съответните партньори, като организира форум всяка година за единия пазар, включвайки другите институции, представители на държавите членки, на регионално и на местно ниво, националните парламенти, гражданите и заинтересованите страни. Формат съм сигурна, професор Монти, ще постави единия пазар в центъра на дебата и вниманието на европейските граждани. Това правим и днес и тази повторяемост на действието ще проработи. В акта за единия пазар виждаме за плановете за работа с държавите членки. Много пъти беше подчертано това повишаване на диалога с държавите за информиране на гражданите за правата в единия пазар. Това беше демонстрирано и днес е, за това, че ще му бъде отдадено необходимото значение от идващото полско председателство. Тук приветствам и гостите от Швентокшинске, от Полша, от Краков, където следващият форум ще се проведе от Варшава, от Мастрихт и от други места. Тези млади хора, които представят гражданското общество и медиите и участват днес тук, показват готовността си да участват в процеса и в активното оформяне на единия пазар. Тъй като сме тук в тази зал, в този парламент, трябва да подчертаем важността и на нашата роля, Държ... Членовете на Европейския парламент нека окоръжа всичките си колеги да използват всяка една възможност да увеличават информираността в своите държави членки по тази тема. Състоянието на транспонирането, а, както и плановете на Европейската комисия в това отношение трябва повече да бъдат обсъждани, ето защо са необходими редовни срещи между националните парламенти, съответните комисии и европейските институции, национално ниво, отговорниците за транспон... отговорните за транспонирането трябва да се състоят такива съвместни заседания, за да допренесем за по-доброто функциониране за единия пазар. Този акт обаче този акт обаче не е Библия, както каза и комисара Бърние. Трябва да се консултираме с гражданите. Започваме сега. Те трябва да участват в подобряването на единия пазар. Трябва ни по-добра пред... продуктивност, по-добри цели в тази област. Добре е, че а, решаваме въпроса свързан с а, транспонирането, но също така имаме и други въпроси, които трябва да решим съвместно с държавите и техните правителства. Много са дълги наистина периодите, а, както каза и професор Монти, а, за процедурите за нарушение, но трябва да разпределим всички задачи между различните заинтересовани страни, за да може европейската интеграция да е споделена отговорност между всички нас. Трябва едно колективно усилие, за да се превърне единния пазар в по-добре функциониращ, за да има повече ползи за всички нас, за обикновените граждани. И тези задачи, които се предприемат тук и сега, са част от този процес. И с това давам думата на господин Оливие Шастел. Мерси буку. Много ви благодаря, господин председател, господин професор, господин министр, дами и господа, парламент, депутати. За мен е голяма чест да говоря тук на първият форум за единния пазар. Ние всички добре знаем предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз през следните 10-20 години. Е, и наистина ние имаме стратегията 2020. И знаем, че единият пазар е и, и предимство, но също така е и абсолютно необходим инструмент за реализирането на изпълнението на тази стратегия. Тоест, е, единият пазар не трябва да се ограничи само с декларации за намерения, трябва да бъде реални действия и едно ново, нов вид е, по-добро управление. обновяването на единия пазар изисква общи усилия на всички европейски, национални и регионални участници. Всяко предприятие, всяки гражданин трябва да участва в този дебат. както знаете, аз се изразявам от името на съвета и искам да благодаря и на комисията, и на парламента, и лично на Малком Харбор за инициативата за този дебат. Тъй като ние носим една голяма отговорност, за да можем ефикасно да участваме в изпълняването на акта за единия пазар до края на 2012 година. Съобщението от 20 октомври 2010 година към нов единен пазар се състои в твоята трета глава, съдържа 7 предложения за инструменти, свързани с новото управление на единия пазар. Тоест, Съветът още, както знаете, все още не е изразил своята позиция във връзка с това съобщение на комисията, така че аз тук ще говоря съвсем предварително, без да ангажирам страните членки на този етап. Но трябва да кажа, че нашата цел е да приемем заключенията още по време на Белгийското председателство на 10 декември и тези заключения ще включват инструменти за по-доброто управление на единия пазар. И конкретно, ако ми разрешете, ще се, разрешите, ще се спра на някои от тези предложения по-конкретно, тъй като те ще дадат една нова възможност за диалог е, в полза на европейските граждани. И да започнем е, първата инициатива. Е, тя се отнася до процеса на взаимно оценяване. Това е предложение номер 44. Комисията ИМКО на Европейския парламент предлага, предложи организирането на годишен форум в, по единния пазар. И тази инициатива ще позволи по-добър обмен на мнения и е, по-добро е, изпълнение на съществуващото законодателство, което е, се отнася до единият вътрешен пазар т.е. да се създаде взаима свързаност на всички нива, гражданско общество, европейски институции. Това има стратегическо значение за постигане на по-добри резултати. Комисията в момента реализира взаимното оценка на директивата за услугите. Организирано е публично, публично допитване на всички участващи страни между, от юни до септември през 2010 година. И тази работа на, консултация и е, оценка ще приключи с доклад на комисията, който ще бъде внесен в съвета и парламента до края на текущата година през 2011 ще се обсъжда този въпрос, за да може да обменим опити, да подобрим вътрешният пазар на услугите. Би било, наред с това, полезно да се напомни значението на доброто функциониране на нашия вътрешен пазар за услугите за бъдещето на нашите економики. Предложение 45 се отнася до разширяването на системата за информация за вътрешния пазар на английски EME. E. Зад това съкръщение става дума за едно многоязичен обмен на информация в реално време между страните. Системата за информация ще свърже правителствата и държавните органи на различните страни, които ще могат да обменят информация в относно вътрешния пазар. Разбира се, не е необходимо да се напомня, че сътрудничеството на държавните органи е особено важно за създаване на един вътрешен пазар без граници. Успехът на първата пробна фаза на тази инициатива е свързана с електронното здравеопазване, директивата за услугите и професионалните квалификации. и съветът се отнася положително към първите резултати. Предложение 47 се отнася до а, процентът на неизпълнение на транспонирането на директивите. Той трябва да бъде най-много 0,5% и създаването на сравнителни таблици за изпълнението. А, за да се види какво е, изпълнението на транспонирането и в какви срокове това е, е изпълнено. Необходими са аналогични решения, гъвкави, за да може страните членки да решат проблемите на транспонирането. Таблото, което показва резултатите за вътрешния пазар и критериите за неизпълнение на транспонирането, ще имат много положително значение върху транспонирането на различните директиви. 21-та таблица за вътрешният пазар, опубликувана през септември тази година, показва, че транспонирането а, е, не е извършено само за 0,9% от директивите от 27-те страни членки. Но това е по-скоро един успех, а, е, като се имат предвид, е, че сега за сега нормата е 1% на изпълнение. Въпреки това, а, иска ни се транспонирането да се извършва в по-висока степен е, и е, е, това е и отразено в тази таблица. В един идеален свят, разбира се, няма да има никакво закъснение в транспонирането на директивите. Но ние смятаме, че 0,5% неизпълнение на транспонирането, най-малкото в, кратки, в, в краткосрочен план, едва ли би било постигнато от страните членки. Да се поиска да се искат таблици, да се направят таблици на, на съответствието за всяка директива в момента не се подкрепя с единодушие от съвета, като се има предвид колко сложна е тази работа, особено в федералните държави. И какви ще бъдат естествено и бюджетните последици за това. В качеството си на пазител на договорите, комисията има намерение да продължи повече и по-бързо да следи за транспонирането а, а, и а, решенията за неизпълнение рискуват а, да станат по-многобройни. това ще, ще бъде а, а, тема на, на предстоящото съобщение а, по изпълнението на 260 член. А, е, конференцията, е, е, която ще бъде организирана на 22 и 23 ноември, ще позволи да се обменят информации за добрите практики и опита в транспонирането на европейските директиви. Искам да спомена процедурите за неизпълнение. В Белгия ние сме последни по неизпълнение, ако мога така да кажа. Е, и е, е, какво положението с тази процедура? Трябва да се отбележи, че някои процедури на изпълнение, по някои процедури съответните страни членки възразяват срещу заключенията на комисията и въпреки всичко всички, е, макар и оспорвани е, е, процедури, са в рамките на тези цифри. Ние в момента имаме пилотния проект Solvit. И накрая трябва да кажа, че таблиците за изпълнение на вътрешните, тестите за вътрешния пазар служат като една система за информация и за диалог между целите членки. И 49-то е, предложение го изисква по-добре да обменяме информация, а, а и също така а, да се занимаваме по-сериозно с а, е, едно, е, е, обслужването на едно гише и а, инициативата Европа е ваша повече от 15 милиона от нашите граждани живеят, 15 милиона от нашите граждани живеят в друга страна, не, не в своята родна страна и много често се срещат с трудности в изпълняването на техните права, в използването на правата си. Много от тях било не са информирани за европейското законодателство, било тъкмо обратно или обратно зле са информирани, се смятат, че имат повече права, отколкото всъщност имат. Някои не познават правата си, други смятат, че имат повече права, отколкото имат. Значи, много важно е да се знае какво Европа може или не може да направи за своите граждани. Затова са необходими информационни инструменти, за това, че съществува вътрешният единен пазар, не само, че съществува, той функционира. Е, и трябва да кажем, че дори за добре информираните, за най-опитните, е, все още съществуват трудности и е необходима информация, която и да им помогне. Е, необходими са информационни пунктове, информационни сайтове за вътрешният пазар. Да може. И именно това такава е целта на порталът Европа е ваша. Обеден съм, че сближаването на европейските граждани и осъзнаването на постиженията на единния пазар ще бъде подпомогнато от по-добър достъп до информация и неформална помощ всеки път, когато те се нуждаят от това. Причините за това са много прости. В качеството на европейски граждани всички се, имаме интерес Европа да, да прави конкретни, нещо конкретно, за да ни направи живота по-лесен. Било от време на време, било постоянно, когато се нуждаем от нейната помощ. Тъй като ние се сблъскваме с редица проблеми, вече съществуват ефикасни инструменти, които могат да направят Европа по-достъпна и по-добре позната. Белгийското председателство поиска да помогне на този процес, като предостави конкретна информация, лесно достъпна, информация, която да бъде използвана от предприятията и европейските граждани. Инициативите, като новият портал Европа е ваша, които предлагат профилирана информация, имат много важна роля в това отношение. Заедно с мрежите, които функционират заедно, които са, така да се каже, съседни, такива като Солвит и порталът Европа е ваш, ваша, те трябва да работят заедно. По този начин работата, като работят в тандем тези, тези мрежи ще улеснат още повече ежедневният живот на европейските граждани. И накрая 50-то предложение. Укрепване на пилотният проект за усъвършенстване на мрежата Solvit. Целта на тази мрежа е да се помогне, подпомогне а, на европейските граждани да използват своите права и да решават проблемите си, трансграничните си проблеми. До сега три европейски страни не, са, не участват в пилотния проект. Белгия е една от тях. Нашите власти в скоро време ще трябва да се решат дали ще участват от 1 януари в, в Солвит. И във връзка с предишното, може би трябва да се, свържа, да се върна накратко към все по-голямата роля, която играе неформалната мрежа Solvit. Неформална, но тя играе много голяма роля в решаването на трансграничните проблеми на предприятията и на гражданите в рамките на вътрешния единен, на единния пазар. Тя им дава възможност да се запознаят с този инструмент, който дава възможност за сближаване между Европейския съюз, местните власти и гражданите на Европа. А, господин Кристиан Бизой а, а, е посветил именно първата незаконодателна резолюция, първата незаконодателна резолюция на а Не по-малко важно е на е е альтернативните инструменти за разрешаване на конфликтите все още трябва да се използват пълният потенциал на тези мрежи, но началото е окоръжително и вече се изгражда доверие между партньорите. Бългийското председателство от, отделя специално значение на този инструмент и се радва, че ще има семинар по въпроса на Солвит в Брюксел на 24 и 25 ноември който е, ще бъде посветен на транспонирането, е, изпълнението на общото законодателство. Господин председател, господин министр, господин а, а, комисар, а, Надявам се, че от сега до края на 12-та година всички ще можем да кажем, че европейският единен пазар е вече реалност благодарение на вашето участие, благодарение на вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря много, господин Шастел. А сега давам думата на господин Фабиан Цулейк. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте на започването на форума за единния пазар. Аз ще, ще се опитам да видя какво ще стане в бъдеще и дали единия пазар ще отговори на и ще даде решения за постигане целите на обществото на познанието. Приложението на правилата и по-доброто управление са основните е, инструменти за, за, за довършване на единия пазар. Така че това, което бе предложено, ще доведе до един по-силен, по-устойчив единен пазар и по-специално в областта на услугите. В нашия център работиме по дигиталния единен пазар и ние смятаме, че цифровия единен пазар може да бъде от полза за цяла Европа, не само за бизнеса, но и за гражданите, за големите многонационални компании, малките и средни предприятия, обществения сектор. Защо трябва да вървим напред? Защото економиката на Европа се променя, внедряват се нови технологии, които променят нашия свят. Технологията е навлязла във всички отрасли, е, в е, всички сфери на обществения живот. Има нови услуги, и за това просто трябва да се бориме за в бъдеще срещу един, едно ново явление, което ще бъде дигиталното изключване. А, като не забравяме, че все повече и повече виртуалната економика е, е дори по-активна, отколкото реалната економика. Все още виждаме, че все още има много проблеми с а, дигитализацията в а, предприятията за, за бъдеще. А, обаче това ще е необходимо, тъй като все повече и повече хора ще работят от а, дома си и бизнеса се променя, нови бизнес модели се развиват и това ще продължи познанието ще бъде все повече и повече един, една основа, една предпоставка за създаване на нови продукти, за растеж на економиката. Както казах, европейската економика се променя и това има преки последици Европейската економика се променя, за това трябва да се променя и пазар, за да бъде в унисон с това. Единия пазар ни е нужен, за да може да економиката за да може да имаме управление, което да отговаря на економиката, на економиката на познанията, към която се стремим. Трябва да има все повече повече хармонизиране, защото са граждан, гражданите и малките и средни предприятия трябва да бъдат създадени благоприятни условия. Не трябва да има само е, свободно движение на, на стоките, но също така свободно придвижване на услугите и на познанието. Както казахме, познанието е един фактор а, е, за развитие на економиката и един позитивен фактор. Е, все повече Човешкия капитал също придобива все по-голямо и по-голямо значение, за това трябва да обърнем по-голямо внимание на обучението, образованието. Следващия слайд. Нови, новите предизвикателства, пред които сме изправени, те са много. Е, списъка може да се отвои, отруи, но има много сложни политически въпроси, които трябва да бъдат решени, закрилата на личните данни, защото на европейско равнище имаме много различни регламенти, правила. Също е, трябва да си зададем въпроса, може ли да има правила и закони за управление на, е, на пространството и космоса, които също да бъдат само национални в областта на новите технологии сме малко по-назад от други наши конкуренти. Дигиталният единен пазар може да допринесе ръст от 4% на БВП в Европа и наистина да даде своят значителен принос за възстановяване на европейската економика. Не става дума тук само за е, отрасъла на е, информатика и комуникационни средства, за абсолютно всички економически отрасли. Това може да спомогне също така за оптимизиране на пазара на труда и е, за борба с явления като промените в климата и спадан и демографския спад. Това е от огромно значение, естествено, и за а, младото поколение. Ние не, не можем а, да обясним да, да си, не можем да си обясним защо някои а, някои услуги не могат, дори по интернет не могат да преминат границите, защо е, гражданите в някои държави се, се, се чувстват по-малко защитени от други. Смятаме, че трябва да се, получ... да се постави политически акцент на единия пазар и по-скоро на и най-вече на цифровия един пазар. Това е залегнало в доклада на професор Монти. А, аз, аз смятам, че трябва да имаме и единен електронен е, пазар на търговия, на които, в който потребителите да имат доварие трябва да се преразгледа и правната рамка, свързана с авторските права, интелектуалните права и да. Това и всички други предложения, направени от нашия център, а, са в документите на нашия сайт. Единия пазар е част от стратегията 2020. Господин Баросо многократно го потвърди. Разполагаме и с отличния доклад Монти. И сега Различни, е, раз, различни предложения са направени, има различни дневни редове, включително и за е, цифровото общество, но е необходимо да има по-добра координация между различните области. Е, но трябва да, да има по-добра координация, защото в крайна сметка не е достатъчно да отбелязваме напредък само в един отрасъл или само в една област, когато а, е, тъй като ние сме назад в а, е, много области и трябва да се възползваме от възможностите, а възможностите бързо изчезват, бързо отминават. в много по, по предложенията виждаме, че за, за, за много отрасли, за много области се казва, че искаме да постигнем напредък, но там не се казва по какви са конкретните начини, по които ще постигнем напредък, има ли достатъчно интеграция и между отделните отрасли, между отделните области. Питам се дали пък и имаме, дали нашите планове и нашите проекти са достатъчно амбициозни, защото в, в крайна сметка целта не са сами, самите предложения, а в бъдеще и то в близко бъдеще всички заинтересовани е, страни да се почувстват част от един единен пазар, а не е, част от фрагментирани национални пазари. Ако а, имаме подобна амбиция, то тогава мисля, че наистина ще можем да отбележим успех на основата на сингъла Market Act и другите предложения в тази област. Благодаря ви много, господин Цулек. Много са предизвикателствата, теми, проблеми, които вие повдигнахте. Имаме просто пред едно море от а, теми. И трябва да зададем сега въпросите си на господин Шастел, защото той ще ни напусне госпожа Ройтова, а може би някой друг господин госпожа Герхард Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми министър, генерален секретар, вие говорихте за прилагането на директивите и трудностите свързани с това. И това, е, че смятате, че се осъществяват бързо. Това е важно, защото държавите членки техните нормативни протоколи имат, постигат съгласие за приложението на директивите. Когато аз бях докладчик в Сянка в а, директивата за услуги, <coughs> предложих поради тази трудност да се предвидят три години. Министрите обаче казаха, нека бъдат две години. И всъщност от нея 7-8 месеца повече. Така че трябва да кажа, че правителствата в държавите членки имат съвместна отговорност за нормативната уредба и по отношение на бързината на прилагане. Друг момент, който също е много важен, е качеството на прилагането бързо приложени директиви, но означава правилно приложени. И предложение 47 от комисията е нещо, което аз подкрепям, тъй като това е мярка, с която можем да постигнем по-голяма степен на прозрачност, що се отнася до начина, по който директивите се прилагат в държавите членки. И смятам, че в съвета трябва да се помисли по този въпрос и не трябва да предприемаме толкова бавен подход в това отношение. Благодаря, госпожо Руле, Мога да свържа своето изказване с предишното. Наистина имаме съгласие по отношение на таблиците за съответствие. Съветът не беше подготвен изобщо да направи конструктивно предложение и затова блокира процес. Трябва да има механизми за контрол, когато нещо толкова просто като една таблица на съответствието не проработи. И мисля, че качеството на приложение е всъщност качеството на законодателството. И да копираме до ролята на парламента. Когато говорим за приложение, трябва да работим по качеството на законодателството през 2004 по обществените поръчки имахме една ревизия за модернизиране, осъвременяване, но в крайна сметка нищо от това не се случи. Много по-сложни станаха нещата. Ето защо смятам, че това е изключително важно. И не на последно място искам да кажа, че беше повдигнат въпроса за процедурите за нарушения. Още веднъж тези процедури се оказват изключително непрозрачни. времето, което отнемат, е твърде неясно. Професор Монти направи едно много добро предложение. Той предложи времето да бъде 6 месеца, а за някои случаи 12 за други. Това добро предложение според мен не е отразено в документа на господин Барния. Той обаче каза, че оставя своите уши и очи в залата, така че надявам се те да му предадат. По отношение на тази процедура за нарушение, мисля, че и комисията има какво да направи, за да приближи това до гражданите. А сега председателката дава думата на мис Ройтова. Всъщност става малко недоразумение, казва ораторката, тъй като имам въпрос към няколко оратори. Моят въпрос е по-скоро философски. Смятате ли, може ли да се каже, че държавите членки гледат на единния пазар като начин за преодоляване на економическата криза? Смятате ли, че те действително искат да хармонизират правилата? Не смятате ли, че всъщност има и известен разпад на тези идеи. Следя казаното от съвета и едно а, председателство след друго все по-вече се забавя хармонизацията и интеграцията. Да разгледаме единния патент, да разгледаме редица други усилия, редица други процеси, които биха подпомогнали стопанската дейност, предприятията и гражданите да използват единния пазар – Имам друг въпрос във връзка с единия пазар, но ще го задам малко по-късно. Още два въпроса и след това давам думата на господин Шастел. Съгласни ли сте, колеги? И така, нека бъдат кратки въпросите, тъй като господин Шастел трябва да си тръгне. Аз мога да изчакам а, с моя въпрос, тъй като въпросът ми беше за а, Господин секретар, чух, че говорихте за транспониране и радвам се, че вие ме отделяте на транспонирането на съществуващите законодателни актове такова голямо внимание, както ние. Такова голямо значение му давате, както и ние. Какво възнамерява да направи Белгийското председателство, за да насърчи страните членки не само за транспониране, но за правилното изпълнение на съществуващите законодателни актове, засягащи единния пазар. Вие говорихте за директивата за услугите. министерът, който говори пред нас, даде пример с различните пити, а, а, сиренето или пешкавала. Това се отнася и до играчките, и до какво ли още не, където става дума за сертификати, за а, тестове. Може да се направи списък на всички тези продукти на европейският пазар. Искам да ви приканя, господин генерален секретар, от името на НП, да ви поканя да организирате от, до края на годината е, заседание на, на министерско ниво на съвета по конкурентоспособността, е, тъй като трябва да се е, решат въпросите отговорно на министерско ниво, за да може наистина да дадем нов пласък на вътрешния пазар. Благодаря. Бих искал да ви помоля да отговорите на въпросите. Въпросите бяха наистина многобройни. Госпожа Гевер. аз изразих моето мнение, казах, че съвета още не се е, не се е произнесъл по този въпрос. Ще има заседание на съвета по въпросите на конкуренцията на 10 декември. И за това аз съм много внимателен, не мога да се изказвам от името на страните членки, от името на съвета. А, като казвам това, трябва да кажа, че съм съгласен с вас с абсолютната необходимост от бързо и качествено транспониране на директивите. Казвам го а, лично, като член на белгийското правителство, аз съм онзи, който най-често се сблъсква с бавното и некачествено транспониране на е, законодателните актове. И вече а, е, а, е, мисля, че а, въпросът за качеството и скоростта а, са от първостепенно значение. а, и какво да очаквам от 27-те страни членки, когато аз като член на правителството виждам колко много още трябва да се прави за бързото и качествено а, транспониране на законодателството. И за да отговоря на госпожа Рур, ще кажа, истина е, а, че а, съществува а, а, абсолютно необходимото желание за упростяване на а, законодателството. Всички искат а, да бъде по-лесно за транспониране законодателството. Но когато става дума за процедури за неизпълнение, за обжалване на процедури за неизпълнение, трябва да кажа, че понякога дори а, а, ръководителите на тези членки са, както и ръководителите на комисията, знаем, че понякога много дълго чакаме отговорите на комисията на въпросите, които задаваме във връзка с процедурите за неизпълнение. Трябва да чакаме толкова дълго време присъдата на комисията за а, да не даде отговор на въпросите, които сме и поставили. Давам го това въз основа на опита, който имам вече 3 години в, в, като член на Белгийското правителство по, по, по тези въпроси. Госпожа Ройтова, не казвайте председателството на съвета бави а, а, някои елементи, свързани с единия пазар. Много добре знаете до каква степен председателството на съвета желая да върви напред във всички области, е, това въжи и за бългийското председателство, което единствено в областта, която вие споменахте, въпроса за патентите. Никога не сме правили толкова големи усилия, колкото в този случай, за да решим този въпрос с европейския патент. Това не значи, че ще успеем, това не значи, че всички страни играят е, в наша полза, но в никакъв случай не трябва да поставяме е, под съмнение ефикасността на съвета. Очевидно, може, може да съмнявате в ефективността на съвета, но не и в волята на председателството, е, е, която с всички административни, дипломатически и други лови използва, за да намери решение на въпроса с европейския патент в рамките на предложението на комисията от 30 юни и е, е, утрешното заседание на съвета по въпроса на конкурентоспособността ще е, бъде, има голямо значение в, в е, рамките на тези усилия, защото искаме този въпрос да бъде решен е, с е, споразумение между 27-те страни членки. Най-полезното, което бихме могли да направим е по този въпрос. и това е най-многото, което може да направим и председателството ще направи всичко възможно да го стори, това е да сравним практиката в страните членки. Да разгледаме всички инструменти, които страните членки използват за правилно и бързо транспониране на директивите. Много често става дума за транспониране на директивите чрез един така много специфичен под един много специфичен ъгъл, който се отнася до самата страна. И е, това не значи, че това е най-доброто и затова сега през ноември ще организираме този семинар по въпросите на, на, на транспланирането, за да може да обменим информация за опита на цените членки. И а, а, а, до края на българското председателство ще заседава още един път съвета по конкурентоспособността. Благодаря. Благодаря ви за вашите отговори. Благодаря за от това, че участвате в, а, на нашето заседание. Знам, че вие сте много зет, трябва да бъдете на няколко места едновременно, но имаше а, и въпроси във връзка с а, електронната търговия. Мисля, че госпожа Тайлер искаше да зададе въпрос. След това и госпожа Ройтова и ще видим още кой друг иска думата. Господ... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които а, взеха участие в този, в тази дискусия. Имаше един въпрос, който беше повдигнат. А, говори, го, някой спомена тук а, таксите за роуминг, а, когато се използват а, мобилните телефони, GSM-ите в различни а, страни също така и какво очакват гражданите от нас. Необходим ни е нов поглед върху единия пазар. Тези 50 предложения имат, някои от тях засягат въпроса за цифровата економика. Но виждаме, че съществува доста голяма бъркотия по отношение на цифровата програма за Европа. Загрижена съм, че имаме тези така а, добре звучащи предложения, но ако правим подобни предложения, но не отговорим на участвените на, на гражданите на Европа, ще бъдем изправени пред по-нататъчно нарастване на недоверието. А професор Монте много добре го каза мина като че ли времето за приказки. Трябва да действаме. Ние сме в 2010 година и много бързо вървим към 2020 година и трябва много бързо да вършим единия пазар и да демонстрираме а, ползата от него. Говорим за човешка капитал, говорим и за економика на знанията, говорим за обстановка благоприятна за бизнеса. Но как ще реализираме тази економика, базирана на знанията, която има такова голямо значение за нашето бъдеще? Jména к тази друга druhé Самозрение, че еднотни jednotný не není... Това, което аз исках да коментираме е втората част. Действително, единния пазар не е затворена система, той оперира в глобалния пазар. И това е свързано и с мерките за увеличаване на доверието към единия пазар. Те са ключови мерки. Поменахте, че имаме трудности, ние сме запознати с тези трудности. Всъщност ние говорихме за тях по време на обществените изслушвания и в, този, в тази комисия от няколко години. По отношение на доверието на гражданите в цифровия пазар, доклад от преди 4 години идентифицира тук в този парламент 25 мерки, но само по 4 или 5 от тях се работи. Чудих се дали имате някаква допълнителна информация по този въпрос за нас, някаква оценка на въздействието на мерките, които нашата комисия прие. И на второ място, но може би с по-голяма важност, хармонизацията на правилата отношение на съдържанието в интернет няма как да проработи, освен ако не е обект на едно цялостно, широко а, разбиране, тъй като комуникацията се осъществява на глобално ниво. Това е нещо, което трябва да имаме предвид, когато се опитваме да съживим вътрешния пазар. Ние трябва да излезнем отвъд шенгенските граници. Трябва да гледаме отвъд тях. Коментари, ако имате. Искам да задам въпрос на господин Сулек и може би и на професор Монти. Тоест да ги призова да реагират на въпросите, особено госпожа Тайлър се обърна директно към професор Монти. Що се отнася до а, заплащането за роуминг а, при обмена на данни, на услугите за данни на мобилните оператори. Както каза госп... професор Монти, време е да изпълним някои от тези обещания, тъй като има очаквания, гражданите виждат трудностите а, в това, което им се случва, когато се опитват да закупят нещо по интернет. Всеки ден. Колкото по-дълго чакаме да реагираме на тези проблеми, толкова повече доверие ще загубим що се отнася до вземането на решение на европейско ниво. А как всички тези неща се съчетават? Надявам се, че в крайна сметка ще се съчетаят. Зависи от комисията да осигури това, по-конкретно и а, председателя Барозо, да се съчетаят накрая. Всичко това е свързано, освен а, с другите неща а, и с това какво е въздействието на мерките, които вече сме осъществили. Трудно е да се създаде нещо като единия цифров пазар, защото не може просто да създадем няколко компонента. Ако искаме действително да сме в един единен цифров пазар, трябва много пътеки да бъдат а, прокарани едновременно, да се работи по много въпроси, достатъчно доверие ли имат гражданите в интернет, че да се а, осмелят да поръчат нещо, да направят нещо по интернет, което никога преди това не са правили. И според мен една от най-големите опасности в пакетите, които виждаме сега, е, че се закопаваме и затлачваме в някои области, с които не можем да напреднем, а в ключовите области не можем да напреднем, като да речем защита на данните, права на потребителите. И това е огромна опасност, която сме поставени в момента. Бизнес средата има много области, в които трябва да постигнем напредък. Струваме се, че виждаме все повече не само международния бизнес, който действа посредством интернет, но и малките и средни предприятия трябва да осигурим съответните необходимости, като да речем електронни подписи, електронно фактуриране. Много от тези области сме засегнали и знаем, че те са области, в които е необходим напредък. Но трудни също така има и въпроси, като речем данъчното облакване, например, режимът на ДДС. Нужно ли е да постигнем напредък и в тази област? Но, може би, не е един ДДС ставка за цяла Европа, а да речем прилагането на някои от общите принципи. Мисля, че що се отнася до международната природа на този въпрос, да, интернет е глобално явление и трябва да работим на глобално ниво. Но ако направим напредък на международно ниво, това не е предпоставка задължително за напредъка на европейско ниво. Има много, което може да се свърши в Европа. Има много проекти, които сме започнали. Но когато разглеждаме начина по който действат потребителите си интернет, да, би било за предпочитане да имаме някакъв международен режим, който защитава потребителите, но при неговото отсъствие смятам, че е разбираемо за потребителите да има разлика между начина по който се защитават на европейско ниво и начина по който са защитени на международно ниво, тъй като там няма толкова възможност за регулиране. Така че те могат да различат между ситуацията в различните държави членки. Тук трябва да направим напредък. Благодаря ви много за тези отговори. Професор Монти, има ли желание да коментира? Как бих могъл да устоя на, вашата, на вашето любезно настояване? Чух два коментара, които напълно съм, с които съм напълно съгласен. По-добра видимост и съпосочност, един цялостен, холистичен а, подход и по-голяма роля за председателя на Европейската комисия. Така, защо са тези 4 месеца на консултации? Това е нещо изключително цивилизовано а, и разбира се е подходящо. Това е начин за органите да постигнат принципно съгласие между политическите групи в Европейския парламент, в, между държавите членки, на основата на тези 99%, които вече знаем, че ще проистекат от тази, тези консултации. Да, действително на това само можем да отговорим с да, казва председателката. Благодаря. Ще закрием този панел с благодарности към всички въпроси и оратори. Има още един въпрос, който получих в писмен вид от а, господин Берн Шмитлер за а, препятствията, свързани с протекционизма в областта на специалните данъци за енергетиката и биогоривата – но той е адресиран към Европейската комисия, тъй като няма нито един представител на Европейската комисия в панела, но виждам един представител в залата от Генерална дирекция Март, така че с удоволствие ще и предам този въпрос и съм сигурна, че нейната дирекция ще отговори на господин Шмитлер. А сега преминаваме към панела, който ще бъде председателстван от господин Кристиан Бусой за комуникациите и овластяването на гражданите. Имате думата. Благодаря ви много, госпожо Тун. Аз ще модерирам този панел, но нека направя някои въвеждащи слова. Единия пазар е повод за гордост, много постижения. В него има много потенциал за гражданите и за предприятията и аз съжалявам, че една голяма част от него все още не се използва. Важно е и за гражданите, и за предприятията да бъде все по-силен този единен пазар. Ситуацията днес не е по-добра с настоящия економически контекст. За да променим това, трябва да а, променяме единия пазар непрекъснато, така че да изграждаме доверието на гражданите в него. Заедно трябва да намерим най-добрите решения, за да изградим единен пазар, който е толкова близо до гражданите предприятията, колкото е възможно, един единен пазар, който непрекъснато създава добавена стойност за вас. Единен пазар, който ефективно отговаря на техните необходимости и прави техния живот в Европейския съюз по-добър. Никой не е по-добре квалифициран, отколкото самите предприятия и граждани на Европейския съюз, за да каже какво трябва да представлява единия пазар. Ето защо смятам, че комуникацията и овластяването на а, гражданите е изключително важно. Ето защо госпожа Гоенс от Белук и господин Дебук от Бизнес Europe а, са представители в нашия панел. Преди да им дам думата, ще се спра на три бележки. 27-то предложение на комисията съдържа възможности за властяване на гражданите. Много от тези предложения са основани на идеи и разисквания, които Европейския парламент е предложил в последните месеци. Европ... А, ваш... Порталът Ваша Европа, Европа за вас, беше разработен. Това е портал, който е необходим както за гражданите, така и за предприятията. Мисля, че той, този портал, заедно с конкретните примери за проблеми и техните решения по един а, ясен език ще подобрят възможностите на предприятията и гражданите да се възползват от единния пазар. Предложението за акта за единен пазар е изключително важен, както и програмата мрежата Солвит. Аз съм работил с нея, както и схемите за колективно разрешаване на а, диспути, но за да постигнем максималния потенциал на единия пазар, трябва да се увеличи доверието в него, да знаят какво да правят предприятията, ако възникне проблем. Макар че имаме очевиден успех на СОВИД в момента. Имаме някои проблеми, свързани с кадровото обезпечаване и комуникациите. Но всички мрежи СОВИД в национално ниво и заедно с предприятията могат да постигнат а, успех. Не на последно място комисията предлага да се обединят а, синдикатите, бизнес асоциациите, гражданите и така нататък в диалог преди прилагането. Това е начинът да се вземат предвид в пълна степен техните гледаща, така че европейската политика да създава добавена стайност за гражданите. Това са само три основни идеи, които аз предлагам за обсъждани, така че да идентифицираме конкретните средства, с които най-добре можем да създадем единия пазар за гражданите и предприятията. И сега давам думата на мадам Моник Лайенс, която има за нас една презентация. Uh, Благодаря. Добър ден, дами и господа. Благодаря, Малкам, <clears throat> за това, че ме покани да споделя вижданията на потребителите по Single Market Art. Радваме се, че това ще е само една, едно първо заседание, че ще, ще има следваща среща в Полша това е една инициатива, която наистина трябва да се рада на нашата подкрепа. Преди да започнем да говорим за Single Market Act, някои така уводни слова. Първо, има е, така е, до, до известна степен обикновено се смята, че има някаква оперативна съвместимост между е, понятието гражданин и понятието потребител. Аз в никакъв случай обаче не смятам, че през, представлявам а, гражданите. Защото, но сега кой какво е, кой, кой е потребителя? Той само а, е, купувача ли е, или само трудещия си, или само е, работодателя? Така че в никакъв случай не трябва да използваме една дума вместо друга, защото те имат различен смисъл. Колкото до Single R Market Act. Аз поделям казаното от господин Монти, че много сме обсъждали и сега трябва вече да преминеме към дела. Това на практика, може би, и едно така приключване на това, което бе започнато от комисията Барозо в самото начало. В доклада на професор Монти се съдържат много инициативи, които са насочени предимно към потребители. В доклада Гретк се казваше също така, че е, благоденствието и е, интересите на потребителите трябва да бъдат в сърцевината е, на Market Single Act и наистина това е така. Разполагам само с няколко минути и така, така че няма да влизам в, навлизам в подробности. Знам, че разбира се има много неща, които трябва да бъдат свършени до пролета. Много вече беше свършено, но а, моето, моето задължение, моята отговорност е, е да бъда критична. Ние смятаме, че има интересни инициативи, залегнали в различните документи, но недостатъчно за да може това да има положително, да има положителни последици и ще подобри благосъстоянието на европейския потребител. Що се отнася до трансграничните дейности? За потребителите, и тук не говоря за предприятията и за бизнеса, това трябва да, да, да, да, да, да, да бъде едно поле за действие на потребителите. Защото на практика повечето потребители купуват, потребляват, действат в рамките на националните граници, а не а, транс, транс, не, не, не, не, нямат нужда от трансгранични услуги, че в крайна сметка аз няма да си купувам хляба в съседна страна. Така че трансграничната дейност и трансграничните явления трябва да не се разглеждат сами за себе си, а като начин за подобряване на начина на интегриране на единия пазар. Ние смятаме, че трябва да има по-холистичен подход, особено когато става дума за авторски права или интелектуални права и за тяхната защита. Трябва да имаме, да се намери един балансиран подход, между това, което е благоприятно за бизнеса и това, което отговаря на очакванията на потребителите. А, съгласна съм, когато господин Монти казва а, да преминем от думи към дела. А, защото тук на практика виждаме просто не, като че ли е рециклиране на някои инициативи, които дъвчем от, от години. Да престанем да говориме, да преминем към конкретни дела. Следващото, може би, може би най-важното залегнало в Single Market Act за потребителите. Ако сте оптимисти, можете да видите, че тези аспекти наистина са вътре, ако сте. Струва ми се, че на, на, на практика има, ням, няма достатъчно амбиция, ако. Какво ще, какво ще остане от, от тях? в момента, в който предложението наистина би, бъде окончателно прието и а, се прилага на практика. Така че ние би трябвало да бъдем много по-амбициозни. Първо, колективните искове. Госпожа Герхард и други повдигнаха този въпрос. На, на, на, на, на, на практика посланията се разминават в различните документи. Ако искате да Ние много беше казано по, за колективните искове като начин за разрешаване на спорове. Още преди 12 години вече бяха поети инициативи, но за сега все още нищо не е направено. Нищо на, нито на национално, нито на европейско равнище. А, а, пет насочен Говори се за колективни искове за разрешаване на трансгранични спорове. Но за какво може да става дума, когато няма трансграничен пазар все още? Така че а, колективните искове са залегнали по някакъв начин в а, смол, а, в този документ, но по един много по, е, в, обвити в един много дипломатичен език, в един много дипломатични изрази. Като защото като че ли начина по който нещата са формулирани, като че ли никой не поема отговорност и никой не се ангажира за е, осъществяването на тази инициатива, а ние имаме нужда от една инициатива, която да позволи на европейските потребители да, да могат да потърсят правата си при трансгранични спор, спорове. Ако искате наистина да бъдат защитени правата на потребителите, трябва в този документ да залегнат различни разпоредби, свързани с колективните искове. Казва се, че препятствие за електронната търговия е фрагментацията, правната фрагментация, така наречена но в крайна сметка не от това се интересуват потребителите. Потребителите си задават въпроса, моите данни защитени ли са, пла, плащането защитено ли, ще получа ли пратката. Така че, директивата за защита на потребителите и за потребителските права е крачка напред в тази в тази посока, що се отнася до дигиталния дневен ред. Тук, както беше казано, трябва да имаме едно, един по-балансиран подход и едно по-балансирано съотношение. Ако искаме потребителите наистина да играят роля и да бъдат активни, то те трябва да разполагат с необходимия инструментариум оценката на въздействието, за което чухме до сега, е по-скоро една оценка на въздействието в социалната сфера. Бихме приветствали също така потребителските организации и асоциации да, да участват по-активно и да бъдат включвани при изработването и определянето на показателите. Считаме също така, че комисията би трябвало да представя редовен доклад на парламент, пред парламента, доклад свързан с напредъка в, при изгра... За доизграждането на единния пазар. Всички подчертаха огромната значива и централна роля на потребителите в доизграждането на единния пазар. Но с цялото уважение, което изпитвам към всички онези, които работят в институциите, ние считаме, че за сега комисията няма една, едно политическо виждане, един политически поглед е, върху е, политиката на потребление и за потреб... потребителите. Има много инициативи, но но като че ли защитата на потребителя се разглежда като, като нещо допълнително, и нещо, което ще спомогне за премахване на търговските бариери. А това не трябва да бъде така. И за това ние приветстваме залегналото в предложенията и казано от комисаря Бърне е те има политическа политическа воля за включването на различните заинтересовани страни в изработването на инициативите. Това наистина е, е факт, много повече факт, откакто господин Бърние пое този, тази функция. И За да може обаче потребителите да участват активно в създаването на инициативите и на политиките, то, то трябва техните асоциации, организации, било то чест, частни или е, обществени, да разполагат с необходимите средства и експертиза да го направят. А в последно време средства в, в, в средствата в тази област намаляха поради е, финансовата криза. И е, някои дори е, са съществуването на някои от тях е застрашено в Великобритания, която не е централна и Истична Европа. Това също е така. Така, нека, нека бъда, така, да, да кажа нещо, което е провокиращо. финансова криза, правителствата подкрепиха банките, за да избегнат най-лошото. Банките в момента са в по-добро състояние и да не говориме, че някои трейдери и а, брокери е, получиха още миналата година отново премии, които се равняват на бюджета на е, цели организации, асоциации на потребителите. Така че е, банките, с една дума, банките е, е, бяха не... банките бяха виновни, а наказани бяха потребителски, потребителски е, организации. Така че мисля, че Европейския парламент и другите европейски институции биха могли да помогнат е, на нашите асоциации. Благодаря много. Мерси боку, майдан Гоенс. Благодаря, госпожо Гоенс. А сега искам да дам думата на господин Филип Дебук който е генерален секретар на Business Europe. Много благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа от панела, членове на Европейският парламент, е, и аз искам да благодаря за поканата да говоря пред вас как ние, представителите на европейския бизнес, гледаме на акта за единият пазар. Много се радвам, че имам възможност да участвам в работата на вашата комисия и да говоря след всички слова за единия пазар, които чухме до сега. Впрочем, много се радвам, че мога да а, разменя а, а, мнение с а, моята колежка госпожа Моника Говенс от Белук. и аз а, и Марио Монти понякога трябва да така да устояваме на любезните и настоявания по един или друг въпрос. Но а, а, е, съществува неразбиране на следното, което, за положение, което трябва да се разсее. Единият пазар не е само економически проект. То не е проект, който се отнася само до бизнеса. А то е, и Моник Гоенс го подчерта, а, това е проект, който е в полза на потребителите и в полза на работниците. Той ни дава един вътрешен пазар, който е по-голям от всички национални пазари. И това е хубаво, защото има едно неписано правило в економиката. Боя се да го кажа пред професор Монти, но размерът на фирмите е пропорционален на размера на вътрешния пазар, тъй като аз съм от Белгия, една съвително малка страна, знам какво говоря. Тоест, да можеш да доставяш стоки в целия Европейски съюз, това значи, че като фирма или като предприятие ще можеш да се изправиш пред една много по-широка аудитория и пред един глобален пазар. И за това ние в Бизнес Europe сме 100% зад е, проекта за единен пазар. Сблъскваме ли се с трудности, сблъскваме ли се с е, е, съпротива тук и там? Разбира се, че се сблъскваме. Но сме за. За единния пазар. Няма да влизам в подробности. Много неща бяха споменати днес след обед. И с искам да се извиня, че толкова късно се включих в вашия дебат, но имах срещи, които бяха програмирани много отдавна. Тоест, трябва ли да продължаваме да а, губим време за допитвания и консултации? знаем какво ни е необходимо. Ако това е необходимо по политически причини, добре. Но главното е изпълнението на предначертаното. Тоест, ние, бизнеса, ние, работниците, ние, потребителите, да усетим разликата, като сравняваме постигнатото с предишното или с сегашното. Именно това е предизвикателството пред Европейския парламент и пред съвета. Именно изпълнението на предначертанията. Защото всички знаем какво искаме от единния пазар. Вече доста сме пресрочили е, времето и в краткото оставащо време искам да се спра на някои от въпросите много накратко. По въпроса за економическото управление – Необходимо е а, а, решително подобряване на управлението на вътрешния пазар. Гражданите и фирмите трябва да а, разберат, че техните опасения не остават нечути. Необходимо ни е интегрирана стратегия, защото мнозина тук, включително и депутати, споменаха това. Всички по един или друг начин сме свързани с единния пазар. Това трябва да бъде едно единно цяло. Второ, изпълнението на съществуващите закони и правила има ключово значение. И трето, разбира се, необходимо е по-добро регулиране и интелигентно регулиране, за което напоследък се говори. Колкото до оценката на въздействието, да, то, тя е необходима, но преди всичко, какви са последиците на едно или друго решение за единния пазар? Всяко предложение трябва да бъде оценявано във връзка с неговото въздействие върху единния пазар. Ние като казвам, че представляваме бизнеса, представляваме главно малки и средни предприятия. И затова е необходимо да направим техният живот и тяхната работа по-лесния. Моник Говенс каза, че не става дума само за трансгранични, но също и за национални проблеми. От гледна точка на бизнеса няма разлика между едното и другото. Сега като използваме еврото в 13, 16 страни и в скоро време е, към тези 16% и други, е, така трябва да бъде и за фирмите, пък и за потребителите в единия пазар. Комисията е пазител на единния пазар. А и в крайен случай, разбира се, това е съдът на европейските общности в, в Люксембург. Но до там може да се стигне само когато настъпи един някакъв провал. Обаче трябва много да се внимава, да се изпълняват правилно процедурите за неизпълнение. Необходимо е съвместна работа, партньорство на, на страните членки. Нека кажа и нещо за съдебната защита. Обсъждали сме този въпрос пространно. Първо не е необходима система, альтернативна система за решаване на споровете. Система, която да е ефективна, която е да е доказала ефективността си, която да е, не дава достатъчно за вложените средства в нея. Знаете, че ние бяхме срещу колективната съдебна защита. Не е поради груповите искове, а поради това, че а, ние искаме нещо, което да а, Миналата седмица се върнах от Съединените щати, където обсъждах тези въпроси с нашите партньори там, дори и там. Те биха искали да се отърват от заплахата от колективните искове и последиците от тях. Тоест тази система може да се поправи, подобри. Солвит също може да се усъвършенства, но може би е необходима малко реклама за, за Солвит, за да могат от него да се възползват и економическите субекти в национално, национално и местно равнище. Трето, тук се спомена една цифра, мисля, че става дума за 350 милиарда евро. Да, директивата за услугите а, беше повод за широки дискусии. Въпросът е, дали след като имаме вече законодателството, как да го прилагаме. Услугите представляват 70% средно от БВП на страните членки. Тоест, ако има трудности, а, а, знам, че в някои страни се полагат големи усилия, но направеното до сега не е достатъчно. И както вече се спомена, мисля на 31 януари ще имаме заседание, където ще оценим резултатите. Тоест, единният пазар напредва, развива се, но както някои тук споменаха днес след обед, предстои още много работа. трябва да се разгледат редица наглед малки и дребни въпроси, които имат голямо значение за единия пазар. Не трябва, например, да забравяме въпроса с малките и средни предприятия, как да им направим живота и работата по-лесни. Тук и белгийското председателство може да положи допълнителни усилия, за да създаде е, инструмент, който да бъде използван от малките и средни предприятия и е, е, четвъртото, което искам да спомена, това е необходимата, необходимостта от, е, да се оказва, помощ да се подкрепя новаторството в, в международен план. Аз съм бългиец, подкрепям е, усилията на бългийското правителство и е, от сега до края на годината ще се направи всичко възможно за приемане на решение за европейският патент. Знаем колко важен е европейският патент. Сигурен съм, че Бългийското председателство ще направи всичко от сега до края на годината, за да реши този въпрос. Бих искал да кажа нещо и за единния цифров пазар, който ние подкрепяме. Това е много важен елемент в промишлената политика на Европейския съюз. Не става дума само за хардвера, а главно за софтуера, за програмното осигуряване. Което също е много важен елемент. Шесто, да, социалното измерение на единния пазар е повод за загриженост. Съгласен съм с Марио Монти. В своя доклад той се опита да начертая пътищата, начертая пътищата за решаване на този проблем. Сега не можем да обсъждаме този въпрос на широко, но мисля, че ще имаме и други възможности. Директивата за командированите работници е много важна. Трябва да видим как да я прилагаме по-добре. Никой до сега не е доказал, че съществува нужда да се преразглеждат постановките на директивата за командированите работници. Някой може би се забравили, че от влизането в сила на Лисабонския договор, хартата за основните права е задължителна. А тя е основа и на всички протести, на които там е Аз не съм за щатските, но те са на лице. И накрая да спомена международното измерение на единия пазар. Това е много важно. Единият пазар изигра своята роля по време на кризата. Избегнахме залитане в протекционизъм. Но единия пазар също предлага една огромна платформа за външните економически субекти, които влизат на европейската сцена. И... Е, необходимо е Необходим е, разбира се, и надзор над пазара, за да бъдат всички поставени при еднакви условия, за да бъде осигурена а, е, сигурността и безопасността на всички. В заключение, да, ние сме за, да, готови сме да продължим да разговаряме, но а, наред с приказките спешно са необходими и действия. Необходимо е прилагане на решенията. Благодаря ви много. Благодарим на всички оратори. В панела чухме гласовете на потребителите и на предприятията и е много важно те да бъдат овластени в този процес. Нямаме кой знае колко време, но ако има съвсем кратки изказвания от една минута или въпрос към моите колеги, т.е. от моите колеги от Европейския парламент, ако не, тогава ще задам въпроса на госпожа Рокица от полските Сдружение на потребителите. Всъщност ще го предам в писмен вид на нашите колеги. И така, сега се обръщам любезно към господин Харбър да направи заключителни да каже своите заключителни думи. Благодаря, дами и господа. Благодаря ви за това, че участвахте, за това, най-вече на тези, които останаха до края. А, наистина имахме много амбициозна програма. Вероятно ще се заинтересувате от а, нашите статистики. А, в един момент залата е имало над 600 души. Според мен това е изключително окоръжаващо. Това показва, може би, една от полуките за следващия ни форум, че трябва да поддържаме подобен интерес Знам, че имаме Трудно ми е да видя представителя, който искам да посоча, но вероятно той би искал съвсем накратко да сподели някакви впечатления или да каже нещо за своите идеи за казаното тук, така че с удоволствие ви давам думата. Благодаря, господин председател, членове на Европейския парламент, господин професор, дами и господа. Преди всичко бих искал да благодаря на Европейския парламент, на Европейската комисия и Бългийското председателство за организирането на първия форма за единия, един, първи форум за единия пазар в Брюксел. Много важен е единия пазар като елемент от Европа 2020 като стратегия. За първи път това беше споменато в доклада Монти, после и след това в съобщението на Европейската комисия за единния пазар, публикувано преди две седмици. Радвам се, че тази инициатива проистича от Европейския парламент и намира много силна подкрепа, както виждаме днес. На днешното заседание повдигнахме много важни въпроси за потребителите и за предприятията, които са ключови действащи лица в единия пазар и трябва да осигурим едно по-добро управление на единия пазар, да имаме по-амбициозни действия. Основното послание на деня, ви казва е това. Вземайки предвид казаното от Европейския парламент, а това, че както и това, че този форум трябва да се провежда всяка година и то в а, държавите на председателството на съвета. Обсъдихме днес много важни препоръки и предизвикателства и за това искам към всички вас да отправя покана а, към всички вас за следващия форум, който ще се състои в Полша през октомври следващата година. Там ще съберем всички организации на потребителите от държавите членки и от, на европейско ниво, така че да обменим най-добри практики и опит на а, една обща платформа. Трябва по-добре да се защитават прави, правата на гражданите и на потребителите в а, единия пазар много важни инициативи има в областта на единия пазар и ще се появяват и нови. Особено, що се отнася до предизвикателствата и възможностите за гражданите и предприятията. Според мен ще имаме една много добра основа за тези разисквания, които ще се проведат в Польша. Надявам се, че заедно с Европейския парламент и Европейската комисия ще успеем да организираме една а, изключително ползотворна среща в Полша, която ще е една добра подготовка за празника, свързан с Европейския единен пазар през 2012. Така че се надявам да ви видя след една година в Польша на следващия форум за единния пазар. Благодаря ви много, господин Хорлиц, за това, че сте се присъединихте към нас. Според мен това беше наистина много положителна нотка, с която можем да приключим. първо искам да отправя благодарности на моя екип, господин Грек, госпожа а, Презо, всичко свършено като докладчици по тези важни проекти. Всичко това показва, че ние наистина направихме едно екипно усилие и този екип по единия пазар все още е тук. Цялата работа, която сме свършили, се характеризира с един много ползотворен, продуктивен подход, който ние имаме а, имаме една обща, ясна посока, в която се движим, така че да се постигнат истинските ползи за потребителите, както беше почетано, но и за гражданите също така в някои аспекти, особено възможността им да се местят с други държави, да се разпознават техните квалификации. И смятам, че ние сме постигнали всичко това заедно. Но както каза и а, професор Монти, имаме известно недоволство, че това не се постигна веднага. Според мен обаче е по-добре да има ясен ангажимент към целево действие от страна на държавите е, членки с ясни времеви графици, към което се придържаме. Ето това обсъждаме при транспонирането, както каза и госпожа а, е, Гепхарт. По-добре е да има една добра времева таблица, график, която всички спазват, отколкото твърде амбициозен график, който никой не спазва. Аз лично бих отделил повече време, за да се получи ангажимента от държавите членки, за да може това да се постигне действително, отколкото да създаваме някакъв свръхамбициозен план. Ето това е, може би, една разлика в подхода, за която си заслужава да обмислим. И след като благодарих на моите политически а, партньори, искам да отправя благодарности към секретарията, наистина заслужава аплодисменти и също така чудесно представена от страна на комисията имахме нашите колеги и техните екипи, които са тук те, разбира се, работеха много а, сериозно по създаването на акта за единия пазар и при нас също а, бяха много често, много съвместна работа сме а, имали заедно. Много се радвам, че бяхте тук а, днес след обед. Благодаря и на представителите на съвета, министрите, настоящото председателство, бъдещите председателства. За това много ви благодаря. И накрая, много документация имаме. Днес имаме и една нова популярна версия на акта за единния пазар. Имаме и нашия бюлетин. Ако искате да се запишете, да се абонирате, можете да отидете на интернет страницата, посочена на гърба на тази брошура. Ако имате въпроси, те също са включени като възможност. А за тези от вас, които все още ни гледат а, на интернет страницата, благодаря ви за интереса. Желая ви на всички вас, било то в киберпространството или тук в Брюксел, приятна вечер.